Редовно посещавате нашата комисия. Сега ви давам думата, за да направите своята презентация и след това ще отговорите на въпросите на колегите. Благодаря ви, господин председател. Добро утро, уважаеми госпожи и господа. Решихме, че на презентация пълна с цифри и фактология може би ще е прекалено абстрактна и поради тази причина решихме да ви покажем как работи системата, да ви преведем през системата, все едно, че вие сте част от компетентните органи, които е, използват самата информационна система. Да речем един френски архитект, който се премества в Великобритания, подал си е документите пред великобританските власти и иска да му се признаят професионалните квалификации. Нека да приемем, че архитектите в Великобритания а, имат някои въпроси, Не, речем не са запознати с сертификата, който им е показан, не са сигурни дали дипломата е истинска, може би имат оп... въпроси свързани с професионалния опит на френския архитект. Още може да възникват всякакви въпроси преди а, властите в Великобритания да решат да дадат зелена светлина за практикуване на, от страна на френския архитект. Разработихме интернет страница, която е много лесна за използване. Това означава, че не трябва да се инсталира никакъв сертификат на компютъра, може да се използва от всеки орган, всяко, всяко ведомство, което има достъп до интернет. На първо място виждате страницата за регистрация. Трябва да въведете своето потребителско име, своята парола, плюс код за сигурност, който се използва, да речем, при електронно банкиране. Тази сигурна парола се дава само единствено на регистрираните ведомства. Въвеждат се подобни мерки за сигурност, за да се гарантира пълната безопасност на използване на интернет страницата. След като влезете, вече тук виждате, че се влиза в борта за регистрация на архитектите. Отваря се страница на съответните езици. Страницата е преведена на всички езици, така че може да, се разглед... да, раз... да бъде разгледана на родния ви език. Тук виждате първоначалната страница. И компетентните органи а, разполагат с определени права. Не всички ползватели на системата имат едни и същи права. А има регистратори, има администратори, които могат да въвеждат информация. Но основната функция на тази информационна система е да се зададе въпрос на друго ведомство. Как точно действа системата? Ако компетентният орган има право да задава въпроси в малко по-правно насочени области, най-напред се избират съответния модул. Имаме три такива модула. На първо място професионалните квалификации, на второ място за услуги също така, до година най-вероятно ще включим и модул за правата на пациентите. Следващата стъпка е да се намери съответния компетентен орган, с който властите от Великобритания трябва да се свържат в Франция. Това понякога е трудно, защото в някои държави има пълна децентрализация. Да речем, че в Великобритания не знаят кого да се свържат в Франция. В такъв случай може да се използва търсачката. Най-напред се започва с държавата. Могат да напишат някоя ключова дума като архитекти или пък да включат някакъв свободен текст, ако става дума за друга професия. Може да се използват различни варианти в тази търсачка. Ако въведете ключовата дума архитекти, ще видите, че излизат 28 различни институции, които отговарят за този професионален отрасъл. Не може да ги видите много добре, защото екранът е малко дребен, но виждаме, че във Франция има децентрализация до ниво регионални компетентни органи. Да речем, че в случая архитектът от Горна Нормандия там е получил своите квалификации в Великобритания хората трябва да потърсят кой орган отговаря за архитектите в Горна Нормандия. Тук получаваме малко повече информация за това ведомство. Виждате някои ключови думи, както и възможностите за свързване с съответното ведомство. Виждате на този екран, че ако искат да се обадят на съответния орган, трябва да говорят френски. Това е посочено и изрично на тази страница. В същата част на базата данни може да се провери, че, този, че това ведомство изисква признаване на квалификациите. Могат да видят и други компоненти, например в какви други области има отговорности това ведомство. И всичко от това излиза в резултат от въвеждането на някои ключови думи, които са въведени от самото ведомство в Нормандия. След като вече знаем кое ведомство е отговорно, властите в Великобритания могат да подадат питане. Първо тук виждате една котийка, в която се посочва в какъв срок се нуждаят от отговор. Няма формални и официални срокове, защото няма такива ем, договорки, разписани в законодателството. Но съответният орган може да каже, трябва ми тази информация в рамките на 5 дни. Опитът показва, че в повечето случаи получаващото ведомство отчита тази молба и се опитва да работи по-бързо. След това се попълват данните на архитекта, име, адрес, други данни, които са необходими. И след това от много дълъг списък с потенциални а, въпроси се прави избор. Тези въпроси са предварително набелязани и преведени за да може да се направи превода по-добре, да се направи избора по-добре. Въпросите са групирани. Ето тук, например, виждате на екрана, има един въпрос. Според приложимото национално законодателство на вашата територия, имате ли право официално да издавате документ за умственото здраве на психическото здраве на съответния индивид, в случая Франсуа Люгран? Тук в случая, може би, това не е толкова релевантна информация, но в някои случаи тя е необходима. Тоест, тук се слага тикче на въпросите, които властите в Великобритания искат да зададат. И накрая дори може да се приложи документ. Могат да се зададат конкретни въпроси във връзка с този документ. И след това имате кутийка за коментари, в които можете да пишете в свободен текст. Както сте забелязали в текста, който е над тази кутийка, може да се посочи а, на какъв език трябва да бъдат написани коментарите. Тук се посочва, че в този конкретен случай в Нормандия съответното ведомство може да отговаря на въпроси, които са зададени на френски и на английски. Напоследък сме, си използваме машинния превод, този софтуер, който е разработен за Европейската комисия. Тоест може да се въвеждат и текстове на свободен, в свободен текст, в свободна форма на съответния език. Но миналата година излезе решение на съда и изключихме системата за машинен превод. Надяваме се тази система да започне да работи отново до края на следващата година, тъй като много потребители твърдят, че това е много важен инструмент за използването на информационната система. Сега нека да погледнем какво става от другата страна. Тук съветът на архитектите получава имейл, който посочва, че са зададени въпроси в съответната интернет страница. От френското ведомство трябва да влязат в мрежата и да видят кой е задал въпроса. Най-напред те получават обобщение, за да видят за какво става дума в това искане. Възоснова на това обобщение, на това резюме, те могат да решат дали да отговорят на въпроса или решават, че това не е в техния ресор и препращат въпросите на другото ведомство. Тоест, преди да решат да отговарят на въпросите, хората от съответното ведомство не могат да видят никакви лични данни. Това е много важно изискване, свързано с защитата на данните. След като въпросът се получи от страна на френското ведомство, те могат да изберат определен набор от отговори, които са предварително определени. Тук отново те могат да изберат отговорите на френски и те се превеждат на съответния език. Отново Системата посочва на кои езици могат да се изпращат отговорите, какви езици биват ползвани от съответното ведомство в Великобритания. Френския съвет изпраща информацията до органа във Великобритания. Те отново получават имейл, който им показва, че е получен отговор. Влизат в системата, виждат отговора и отново на същия принцип могат да решат дали да приемат отговора или пък, че да не е достатъчен и да поискат повече информация. Ако отговорът е получен, тогава той излиза в цялостния си текст. И това е част от споразумението, че 6 месеца след приключването на размяната на въпроси и отговори, всички лични данни се изтриват от системата. А това е основното, което трябваше да ви покажа при работата с системата. Сега искам да ви покажа още една от възможностите в информационната система, а именно сигналите, които се подават. Държавите членки имат задължението да подадат информация до ведомства в други държави, ако установят заплаха от, или някакви опасности, свързани с определени доставчици на услуги ако се установи, че тези доставчици на услуги предоставят тези услуги в трансграничен аспект, в този случай може да се използва системата, така че да бъде изпратено предупреждение до другите ползватели. Още в началото, при първоначалната страница, съответното ведомство може да избере тази опция създаване на предупреждение. След това те попълват контролна карта, за да се види дали е обосновано изпращането на такова предупреждение, защото не искаме органите да изпращат такива предупреждения на други държави членки, ако нямат пълните основания за това. Тук се отговаря на следните въпроси, дали има сериозна опасност, дали това представлява опасност за здравето и сигурността на хората или на околната среда, дали имаме трансгранично въздействие. И когато този списък се попълни, този списък е копиран директно от директивата за услугите, тогава се създава вече предупреждение. Това предупреждение включва описание и подробности за доставчика на услуги, както и повече подробности за самия проблем. Ведомството, което подава информацията, трябва да подбере държавите, до които тя да достигне и е, тук наистина трябва те сериозно да ограничат обхвата и наистина в същото време да са сигурни, че предупреждението ще бъде получено от страните, за които е предназначено. След като се изпрати предупреждението, получателите получават имейл и могат да прочетат съдържанието на самото предупреждение в самата система. Може да се обменя информация в рамките на информационната система за вътрешния пазар, като този диалог включва данни за различните мерки, които трябва да се предприемат или допълнителна информация, която е необходима, за да се справят с случая. След като се предприемат съответните действия, предупреждението трябва да бъде затворено и а, това е много важно отново по отношение на защитата на данните. Когато предупреждението бъде изтрито, в този случай вече няма опасност за защитата на данните. Това са основните работни потоци в системата. Има и друг работен поток, създаден наскоро, който се казва регистри. Има стотици регистри, които се съществуват на национално ниво сега си мислим и за създаването на работен поток от нотификации или съобщения за националните разпоредби. Работим и по разширяването на информационната система за вътрешния пазар. Тук смятам да приключа, но ще се радвам да отговоря на всички въпроси, които ми зададете. Много ви благодаря. Мисля, че тази информация е много полезна, поне на мен ми е много полезна, защото е важно да разбираме в дълбочина всички инструменти, които са предоставени на компетентните органи. Аз имам доста въпроси, но ще дам тази възможност на колегите най-напред. Дали някой иска да започне с въпросите? Добре, може би докато мислите какво да зададете, какъв въпрос да зададете. Може би ще се възползвам от своето, своята председателска позиция. Само в някои случаи ми се така отдава възможността да задам въпроси най-напред. Две неща, които са взаимообвързани. На първо място, дали имате някакви данни, до каква степен се е, използва системата, какъв е мащаба на трансграничната дейност какво имам предвид? Има ли органи, които по-често използват системата? И второто, нещо свързано с предупрежденията. Не знам дали е, знаете, че един от основните проблеми е свързан с сигурността, безопасността на пациентите и за това, че се пазят медицински картони на пациенти, дали се запазват такива данни? Дали тук имаме пресечни точки с проблематиката на защитата на данни? Наистина има различни нива на достъп до системата от страна на медицинските специалисти в различните държави. И понякога има проблеми, когато медицинските лица променят своето местоживеене. Понякога те разполагат с... Понякога има информация за, за тези медицински лица, когато имало проблеми в тяхната медицинска практика, когато са отбелязани някакви проблеми. Дали имате такава информация, дали може да се създаде такова предупреждение в подобен контекст? Давам ви думата. Euh, Благодаря. Господин председател, вие зададохте три четвърти от въпроса, който смятах да задам и аз, тъй че ще бъда е, съвсем кратка. Вие знаете, че в рамките на една група ние мислим по хармонизирането на професионалната квалификация и е, това, че аз бих искала някой ден в Европа да видим една карта на професионалната квалификация. Значи вашата система ясно е, е, може да действа, но е, може ли чрез нея човек да се осведоми за професионалната мобилност, различните професионални съсловия, инженери, да кажем, и прочие? И, и така, възможно ли е благодарение на тази информация да се стимулира професионалната мобилност в Европа при условия на пълна безопасност, както за професионалистите, така и за гражданите? И ако да, в какви горе-долу срокове? А, благодаря. Следват госпожа Гебхарт, госпожа Рюле. Благодаря, господин председател. Аз съм ентусиазирана отношение на тази система, на, на нейното развитие. До сега спомням си е, първите доклади по въпроса, съвсем в началото, тогава все още се обмисляха различни посоки на развитие. Междувременно се оказва, че нещата са се стекли много добре. И едно от големите предимства на тази система е, че тя е, може да функционира независимо от е, разнообразните хардуерни решения на потребителите. А сега е, няколко въпроса. Както и изглежда, вие сте преодолели една отдавнашна трудност, а именно за обхванатите професионални квалификации. Както изглежда, решението, което е възприето, е обхвата да бъде неограничен. И това, и това е много важно. Да бъдат обхванати всички е, професионални квалификации. Е, на второ място, що се отнася до е, системата за подаване на сигнали по директивата за услугите. Доколкото разбирам, тя действа само по отношение на обхванатите в директивата за услугите услуги. От което следва, че здравеопазването, въпрос, който зададе председателят ни, няма да бъде обхванато, тъй като здравните услуги не попадат в приложеното поле на директивата. Но тъкмо в това направление системата би могла да бъде особено полезна. И, значи, възнамерявате ли да обхванете така е, наречените изключени от приложното поле на директивата услуги? Особено, за да се следят случаите на отнета квалификация. И, и още един въпрос тази връзка. За кои държави членки ще действа е, системата за подаване на сигнали? Малко са тези, които са готови така отзивчиво е, да сигнализират. Auch die Möglichkeit einzuräumen, dass alle Mitgliedstaaten da diesen Alarm bekommen und das nicht als няма ли да бъде възможно всъщност е, тази система за предупреждение да, да обхване всички държави членки? И ако да, как ще се отрази това върху ресурсното обезпечаване на системата. Е, благодаря и госпожа Хайди Рола. Един малък е, въпрос е, във връзка с предложението на господин Харбър. В няколко държави членки бяха изразени някои опасения е, по отношение на тази система, колкото и необходима да е тя. Въпросът ми е, разполагате ли се статистика за е, относителния дял на държавите членки по ползване, по достъп на системата и какво може да се направи, за да бъде популяризирана тя? Да, е, Мариан, бихте ли желала да отговорите сега на зададените въпроси? Да, е, най-напред е, последния за ползването. По-настоящем 6300 органа са се регистрирали в системата и броят им непрекъснато расте, особено когато включихме и директивата за командироване на работници и служители. Само 10% от регистриралите се обаче са активни в системата. Значи, 90% е, от регистриралите се са, са го направили, защото е, е, съдържанието на системата попада в а, техните правомощия, но, но, но нищо не са направили, вероятно нямат някакви трансгранични случаи, вероятно не са съвсем наясно какво би могла да направи системата за тях. Броят на запитванията възлиза на около 160 на месец. Виждате, не особено голям брой е това в сравнение с огромното приложно поле. Най-вече става въпрос за професионална квалификация. В областта на услугите е, относителният дял е малък и, и расте не особено бързо. Всички тези данни, между другото, може да намерите на нашата страница в интернет. по по отношение на сигналите. Информационната система за вътрешния пазар е, може да е, обслужи всеки е, подход, който бъде определен е, от политиците за приемлив. Ние не можем е, да имаме инициатива в това отношение. От съществено значение за една сигнализационна система е тя да се основава на, на солидни правни основания, защото се засяга, знаете, че неприкосновеност. Ние не можем просто, защото идеята ни харесва или я смятаме за целесъобразна, да я реализираме. Необходими са съответните правни гаранции. И, и общо взето е, моделът, е, техническото решение може да бъде адаптирано, далеч не е толкова труден този въпрос. Стига е, да бъде уредена съответната материя нормативно. Що се отнася до картите за професионална квалификация, работи се, обсъжда се кое би било най-подходящо решение и в повечето случаи се разглежда и включването на нашата информационна система в процес. Което е съвсем уместно. Знаете, всички тези органи са регистрирани при нас, значи действа е, комуникационен канал и след като се определи как ще изглежда тази карта на, на професионалната квалификация и как ще действа тя, е, за не повече от година, до, до година и половина, системата ще бъде адаптирана за да обслужва и това. 35 е, професии е, са включени е, в системата, но с държавите членки сме приели, че до края на 2012 година трябва да бъдат обхванати всички 800 регулирани професии. Няма да бъде лесно. Знаете, тези 800 не са регулирани във всички държави членки. Всяка от тях е регулирана в по една-две е, и държавите членки ще трябва да определят е, компетентния орган, който да ни, да ни осведомява за това състояние на нещата. Но, но ние смятаме, че ще спазим срок. До, 2000, до края на 2012 година ще обхванем всички професии. И последно за е, сигналите. Госпожа Гепхард, вие с основание посочихте, че здравните услуги не са обхванати. Както казах, е, тези сигнали следва да имат своите правни основания. В случая става въпрос за директивата за услугите, а тя не включва здравните. Дали един сигнал да бъде изпращан навсякъде, т.е. до всички страни или, или само до някои? Да ви дам един пример. Е, системата всъщност е, е ползвана само веднъж миналата година във връзка с един а, туристически гид, а, който не разполагал с необходимата квалификация. Съответните страни а, знаеха, т.е. сигнализиращата страна а, а, имаше сведения, че въпросния неквалифициран туристически гид а, е предлагал услугите си в още две страни. И съответно бяха алармирани само тези две страни. Е, е разумно би било е, да, да бъдат взети съответно всички предпазни мерки. Значи всички възможности, които дава системата да бъдат използвани. Ако обаче е известно без съмнение, че териториалният обхват на нарушението е ограничен, то съответно сигналът е, може да бъде и, и така териториално ограничен. Във всеки случай, е, от съществено значение тук е защита на, на личната неприкосновеност, на, на личните данни, а инак, е, ако бъде проявена политическа воля в една или друга посока, ние ще бъдем готови да я обезпечим технически. Благодаря ви. Благодаря, че направихте своето изложение пред нас, че отговорихте на нашите въпроси. Аз съм сигурен, че ще имаме нови поводи за среща и с по-нататъчното развитие и еволиране на системата. Е, особено своевременно беше вашето изложение преди работа, която е в ход е, при нас за, по, по взаимното признаване. Лица е, колеги, Бернадет Баньо, например, която спомена, и други работят в тази специална работна група, която обмисля въпросите за взаимното признаване. И разбира се, законодателната работа е едно, е, техническото и информационното и обезпечаване, предвид това, че живеем в едно информационно общество, е, е нещо друго, но не по-малко важно. И наистина е добре двете области да се съчетаят. Е, между другото, 20-те най-чести оплаквания от страна на гражданите се свързват с неприемането, с непризнаването на определени квалификационни степени. Е, значи, проблемът е наболял. Сега, колеги, просто ще трябва да изчакаме комисаря е, дали да, да пристигне. Е, междувременно ще направя някои съобщения. Първо, резултатите от заседанието на координаторите вчера. И, както обичайно, справката за взетите решения ще бъде разпространена до всички членове. Но основните точки са такива. Комисията ще работи по две незаконодателни становища. Едното посветено на Европейския семестър за координация на економическата политика. Докладчик ще бъде представител на социалисти и демократи. И другото за търговията и инвестиционните препятствия. Това това, впрочем, по, по това становище водеща ще бъде Комисията по международната търговия. Породица доклади решихме да не излизаме с становище. Имайки предвид, че работната ни програма е доста наситена, трябваше внимателно да, да определим приоритетите за оползотворяване на времето, с което разполагаме. Освен това, много се радвам, че докладчицата е, е, госпожа Свенсън е тук. Е, Определихме, че тя, госпожа Свенсън, ще бъде докладчик е, по нашия доклад по собствена инициатива за стратегията за защита на потребителите. Е, приехме също така да поискаме е, да ни се разреши да работим по нов доклад по собствена инициатива в отговор на докладите на комисията по класацията за вътрешния пазар и за солдите. Ще бъде един доклад посветен на двете публикации на комисията. Ясно е, че, че ще е, бъде даден хоп на това наше искане и съвсем скоро ще започнем работа по доклада. Освен това очакваме е, особено съдържателно предложение от страна на комисията по е, редица директиви от така наречения нов тип, нов подход – за девет е, директиви е, става тук. Отделен доклад ще искаме да се е, изработи от госпожа Вайсман по измервателните уреди. С удоволствие съобщих на координатори, че председателя на правната комисия е готов да засилим сътрудничеството си по докладите, посветени на альтернативното разрешаване на спорове. И и а, ще водим те, те първа а, разговори за това да ни се даде изключителна компетентност по, по някои доклади. Форумът за единния пазар ще състои на 3-4 октомври в Краков с активната подкрепа на полското председателство на, на Съюза тогава. За прав път. Това ще бъде първи порода си форум, на който ще се опитаме, е, за, за, за която цел, впрочем, ще се опитаме да убедим председателството на парламента да разшири състава на делегацията ще има и е, междупарламентарна, интерпарламентарна среща с полския парламент на 10-11 октомври по въпросите за единия пазар. Това по идея, по искане на полския сейм. Езетне господин Рипъл присъства на заседанието на координаторите, за да ни запознае с измененията на регламента е, за сътрудничеството по защита на потребителите. Между другото, приветствам комисаря Дали, който току-що се присъедини към нас. Е, господин Репо е, помоли координаторите да приемат, да, да, да се съгласят с по-нататъчното с по-нататъчния ход на преговорите Е, е, изменението е сравнително дребно е, и, и толкова по-добре, -по че без особени препятствия се дава ход на преговорите със съвета, така че работа да приключи скоро. Така, сърдечно добре дошъл на господин Дали. Благодаря ви, че се озовахте на нашата покана да ни запознаете с работната програма в вашата особено важна политическа област. Е, всички е, би трябвало да разполагате с таблица, в която са изложени вашите инициативи. А, госпожа Свенсън е тук. Е, тя е докладчица по, по нашия доклад, посветен на, на вашия ресор. Тя за мен е удоволствие комисар Дали, да ви дам думата. Благодаря. Съжалявам, че скъснях с няколко минути. Господин председател, уважаеми депутати, за мен е чест да бъда тук днес, за да обсъдим този важен сектор с вас. От последната ни среща преди година става все по-явно, че в момент, в който Европа се нуждае от нови източници на растеж, Политиката за потребителите е една от сферите, която може да направи видим принос към постигането на целите за Европа 2020. Просто не можем да пренебрегваме големия потенциал на потребителските разходи, които вземат 56 на 100 от БВП в Европейския съюз. Етапното подобряване на решенията на вземане в сферата на потребителите могат да допринесат за подсилване на единия пазар и за растеж. Ето защо ние се нуждаем от добре защитени, оправомощени, уверени потребители и трябва да преодолеем фрагментацията на единния пазар. Без оправомощаваните не можем никога със сигурност да кажем, че потребителят е в основата на единния пазар. И когато говоря за оправомощаване, имам предвид това понятие в най-широк смисъл – то не опира само до права на потребителя, а изграждане на среда, която позволява на потребителя да използва и упражнява правата си. Да се изгради такава рамка, в която потребителя от една страна има право на мерки за защита и чрез разяснителни кампании да знае как може да ползва единния пазар, да получава най-добри оферти за услуги и продукти потребители трябва да разчита, че е осигурена сигурност и има съответните гаранции. Потребителите, които разполагат съзнание, могат да насърчават растежа, като искат качествени услуги. Стопанските субекти, които отговарят на тези потребности, ще спечелят. Те ще са в най-добро състояние да се справят с предизвикателството в глобален план. В контекста на текущите дискусии с, дискусии с комисията, искам да видя как най-добре ще разработи такава програма, която да заложи най на добри мерки за потребителите. Вчера имах възможност да изслушате заместник-председателя Рединг, която очерта редица мерки, свързани с правата на потребителите заедно ще постигнем нивото на амбиция, което искат потребителите. Преди да навляза в подробности по инициативите, искам да ви запозная с основни елементи от едно проучване за овластяване на потребителите. Според това проучване, потребителите не са запознати с правата си, трябва да се работи още по властяването на потребителя. Потребителя трябва да е царя на единния пазар. Всички потребители трябва да бъдат овластени, за да могат да се ползват от единния пазар. Политиката да поставя като основен устой безопасността, информирането, правото на защити и упражняването на правата на потребителя. Потребителите разполагат с надежна информация, която да разбират. Трябва да използват всички средства за комуникация в интернет сферата, за да могат да упражняват правата си. За да се постигнат тези цели, публичните държавни органи и правителските организации трябва да изиграят своята роля. Смятам, че със следващата стратегия трябва да се поставим за цял изграждането и подпомагането на компетентни потребителски организации, които наистина да помагат на потребителите, да повишават тяхната информираност, и да представляват техните интереси. От само себе се разбира, че една солидна стратегия се нуждае от добри познания за поведението на потребителя, за да могат да се изградят съответните и удачни мерки за защита. И не на последно място, като ресорен комисар, ще настоявам интересите на потребителя да бъдат включени от самото начало във всички съответни политики на Европейския съюз. Това е много важно, за да могат всички основни политики да са съобразени с потребностите на потребителя. Трябва да направим така, че ползите на единния пазар да стигнат до крайния потребител, както каза и председателя Барозо. Много средства за постигнат на тази цел бяха почитани миналата година в доклада на господин Грек и на професор Монти – сега участие са последвани от поредица мерки, сред които и акта за единния пазар. Какво е положението днес? Както се давате сметка, положили сме основите, но много работа трябва да се свърши преди да имаме окончателни резултати. Искам да благодаря на тази комисия за съвместното организиране на среща на върха, която се проведе на 16 март в парламента. Плодотворната дискусия, която води господин председател, очерта подкрепа за насърчаването и подобряването на схеми за альтернативно разрешаване на спорове, най-вече за трансграничните и онлайн сделките. Радвам се, че в доклада на госпожа Каланяйте бе подчертана значимостта на бъдещето предложение за альтернативно разрешаване на спорове. Моята цел е тези схеми да предлагат качествени услуги, като се възползват максимално от съществуващите структури. Първите резултати от общественото напитване до альтернатив... за альтернативното разрешаване на спорове също не навеждат на тази мисъл. Получихме над 200 отговори които бяха резюмирани в документ, публикуван по-рано през месеца, този месец. Отговорите ще бъдат използвани при подготовката на инициативата за альтернативно разрешаване на спорове до края на годината. Според нас ще има два инструмента – рамкова директива и регламент за споровете, които касаят електронната търговия. Също така ние анализираме резултатите от общественото допитване за колективните искове. Получихме 18 000 отговора. С комисарите Рединг и Алмуния ще подготвим съобщение до края на годината. Що се отнася до безопасността на продуктите, друга важна сфера, която ще бъде включена в факта за единния пазар, ще бъде преразгледана обща директива за безопасност на услугите, като отчитаме резултати от допитването за заинтересованите страни. имам за цел да представим предложение с заместник председателите Таяни, което да касае бъдещата рамка за надзора на пазара през втората полугодие. Целта е да се предоставят ефикасни мерки от страна на надзорните органи и да се осигурят равнопоставени условия за бизнеса. В тази връзка искам да приветствам доклада Шалдемозе, Мозе, който бе прият през февруари. Комисията ще го вземе предвид. Искам да спомена и международното сътрудничество с Китай и САЩ. Председателя наблюдава резултатите от тази работа по време на посещението до Китай в контекста на среща на върха Европейски съюз, САЩ и Китай – той може да се съгласи с мен колко важно е това за европейските потребители. Що се отнася до незаконодателните инициативи, мрежата от европейски потребителски центрове току-що бе финализирана. Според проучване на Евробарометр, това е най-известната мрежа на комисията. Идният месец ще стартираме с кампания, за да се подобри информираността за тази мрежа са потребителите. Освен това говорим с държавите членки и с потребителските центрове, как да се доразвие мрежата, за да отговаря все повече на потребителските очаквания. Изпълнение, прилагането на економическите права на потребителя продължава да се подобрява благодарение на работата на мрежата за сътрудничество в сферата на защита на потребителите съвместните мерки, които бяха почетани в доклада ХЕД, въведоха ново европейско измерение на прилагането на правилата и постави на преден план секторите, където трябва да се подобри положението по спазването на нормативната рамка. Скоро ще представим втория двогодишен доклад за регламента за сътрудничество в сферата на защита на потребителя. Ще бъде направена независима оценка. Ще видим как може да се подобри ефективността на изпълнението на правата на потребителя в Европа. Освен инициативи от моя пряк ресор, а именно потребителска политика, аз съм инвестирал сериозни ресурси в интегри... включването на интереси на потребителя в секторни политики на Европейския Съюза, които отговарят е, мои колеги комисари. Списъка е дълъг, но ще очертая само някои приоритети. Сферата на финансовите услуги, освен гарантирането на изпълнението на директивата за потребителските кредити, нещо от моя ресурс. Аз работя в тесно сътрудничество и с комисаря Бърния за подобряване на прозрачността на банковите такси и отчитането на потребителските интереси във всички финансови услуги. Много съм доволен от постигнатите до момента резултати по линия на това сътрудничество. Продължението за ипотечните заеми е един от последните примери в това отношение. Що се отнася до енергетиката, приветствам факта, че през декември Европейският съюз прие нашето становище, а именно успеха на енергийната политика зависи до голяма степен от това дали ползите ще стигнат реално до потребителя цел за, чрез изпълнение е сериозно допринасям с работата на моите служители и моя екип. Що се отнася до дигиталната програма, продължавам да твърдя, че трябва да имаме общо европейски разрешителни за дигитално съдържание, по-строги правила за защита на личните данни. Пазара трябва да се разработ... развие по такъв начин, да отговаря на потребностите и на потребителите. Участвам активно в подготовката на нова стратегия за права върху интелектуалната собственост, която бе приета от стратегия от комисията тази сутрин. Очакваме доминалните инициативи, които ще последват, особено тези в сферата на таксите за авторски права. Надявам се резултатите да са в полза на потребителите. Работя в тесно сътрудничество и с работната група на ИМКО, посветена на електронната търговия, с цел разработване на нова стратегия за, за нея. Моите служби работят активно за постигането на тази цел. Ще продължа усилията си да гарантирам, че потребителите ще могат да се възползват от нови, достъпни, далеко съобщителни услуги в една конкурентна среда. Що се отнася до устойчивото потребление, аз работя за приемането на водещи принципи за екологичната оценка и комуникацията. Що се отнася до транспорта, участваме в разширяване на обхвата на разпоредбите за правата на пътниците и съставянето на инициатива за защита на пътниците в случай на банкрут на авиокомпании. Смятам, че правата трябва да се пояснят и изменят, да се намери необходимия баланс, така че да да няма вреди за потребителите. Както се иска в доклада ХЕД, от тази година насам ще подготвим годишен доклад с информация за начина по който комисията е отчела интерес на потребителите в политиката на Европейския съюз. Това начинание не може да е успешно без събирането на данни и анализа. Петата карта на резултатите за пазара – която бе публикувана през март. През ноември бе организирана конференция на тема поведенческа економика. Тя ясно подчерта, че законодателството изисква по-добро разбиране на потребителското поведение. Тези познания ще бъдат използвани в бъдеще, за да се, използват, за да се предлагат по-ефикасни мерки. В заключение, дори да съберем необходимите данни, да изградим най-добрата нормативна уредба, ако потребителите не се дават сметка за правата си, ако не знаят как да ги използват, нашите усилия няма да са се увенчали с успех. Именно за, за това за мен овластяването на потребителите е основен елемент от бъдещата стратегия. Проучването за посветено овластяването на потребителя ни показа ясно какво е положението и на къде трябва да тръгнем. Резултатите от оценката, познанията и информираността на потребителите също ще послужат за основа на бъдещата работа. Давам си сметка, че имаме и финансови ограничения, но съм сигурен, че ще разберете, че бюджета за потребителите трябва най-малкото да бъде запазен на сегашното си ниво и след 2013 година. Господин председател, уважаеми членове на комисията, аз съм твърдо ангажиран да изпълня обещанията, които дадох в началото на мандата, а именно потребителя да е на първо място. Нито една от целите или инициативите, които очертах днес, не могат да бъдат постигнати или реализирани без под... силната подкрепа на тази комисия и парламент. Силно се надявам, че вие споделяте моето виждане за европейските потребители и че мога да продължа да разчитам на вашата подкрепа. Благодаря. Uh, Господин uh, комисар, много ви uh, благодаря за това изчерпателно слово, което обхващаше много аспекти. Да, казвате, че вие наистина защитавате правата на потребителите в Европейската комисия и отказаното от вас ние виждаме, че това е точно така. Вие може да разчитате на нашата подкрепа, ние работим по редица документи, може да разчитате наистина и на подкрепата за в бъдеще. Важно е да се разработи стратегия за защита на потребителите, нещо, което ви помолихме да направите и виждаме, че има напредък в това отношение. Резултатите от проучването не са представени на на, този, на тази комисия и може би това е първото, за което трябва да ви помоля. Редица колеги искат да зададат въпроси. Искам да направя тук едно предложение защото мисля, че е най-добре докладчиците, които работят по въпросите на потребителите, и вие споменахте мнозина от тях в своето обращение, да зададат въпроси най-напред и след това координаторите ще зададат въпроси след това. Обикновено координаторите са първи, но те ще трябва да изчакат, защото експертите са други. Забелязвам някои от докладчиците, виждам колегата Ариас, споменахте колегата Ерия, след това Фенсен, госпожа Мозер, господин Рошфор, който работи по альтернативното разрешаване на спорове. Госпожа Рапти, не знам дали тя има въпрос, не ми подаде знак, но ще видим. Е, така че нека най-напред да чуем петимата докладчици и след това ще преминем към останалите въпроси. Не знам дали някой друг също ще иска да зададе въпрос, но имаме половин час, така че трябва да ни стигне времето. Госпожо Фенсен, ако може вие най-напред да зададете въпрос. Благодаря ви много, че ми Давате думата, господин председател. Наистина, трябва да кажа, че очаквам с нетърпение да работим заедно с колегите от тази комисия по въпросите на потребителите. Искам, разбира се, да благодаря на комисар Дали за това, че е тук след нас днес, за да проведем тези дискусии. Много се радваме, че представи така изчерпателно своята работна програма. Както каза господин председателят, аз съм убедена, че ние споделяме едно и също схващане, имаме едни и същи ангажименти към защитата на правата на потребителите. Имам няколко въпроса, които бих искала да ви задам. Сега парламентът възнамерява да изготви доклад по стратегията за политиките във връзка с потребителите. Ако координираме този процес с директивата за защита на потребителите, наистина пълната хармонизация е невъзможна, дори и нежелана. Получихме и публикацията от комисията, в която става дума за 12 ключови области в акта за единния пазар. Първият ми въпрос е какви са вашите приоритети в комисията? Какво ще включите в своята стратегия, която ще предложите за а, стратегията по отношение на потребителите след 2013 година? Вторият ми въпрос е свързан с вътрешния пазар и новите инструменти за комуникация. Потребителите в Европа получават предложения за все повече стоки и услуги, което само по себе си е много хубаво. Но от друга страна пък потребителите са изправени пред редица трудности, когато става дума за техните оплаквания, за техните жалби. разбираме, че економиките в Европа осъществяват напредък в този въпрос и ние сме задължени да подсилим защитата на правата на потребителите. Знам, че споделяме един и същи подход, но на този етап работата на Генерална дирекция Санко е, поставя ударение по-скоро върху процедурите, не толкова върху целите. Ние трябва да интегрираме защитата на потребителите и в други области информация, образование, организации, защита на потребителите и така нататък. Разбира се, тези инициативи са добре дошли, но ние се нуждаем от по-силни и по-мощни мерки. Трябва да намерим начини да постигнем тези цели. Трябва да поставим потребителите в самото сърце на вътрешния пазар. Между февруари и април Генерална дирекция Санко проведе обществено допитване, за да достигне до общите правни принципи при колективните искове. разгледахме начините, по които потребителите биват третирани в правните системи на различните държави. Моят въпрос, господин Дали, е как можем да предприемем специфични мерки? Какво може да направи комисията, за да се осъществи напредък, така че да отговорим наистина на очакванията, които бяха посочени в общественото допитване при колективните потребителски искове? Още нещо, що се отнася до акта за единия пазар. Извинявайте, че трябва да ви прекъсна, обаче имаме и други въпроси, които трябва да бъдат зададени и те няма да успеят, ако не а, задавате въпросите си по по-збит начин. Ако не го направите, другите няма да имат възможност да зададат своите въпроси. А по-късно, тъй като сте докладчик, ще може да представите своите становища по тези въпроси госпожа Свенсон. Да, наистина имам и други въпроси, но разбира се, мога да ги задам и на по-късен етап. Сигурна съм, че ще работим добре заедно и бих искала да чуя и мнението на нашите колеги, така че да съберем колкото е възможно по-голяма подкрепа за този доклад. Ще ви спестя другите си въпроси за сега. Благодаря. наистина ще е прекрасно, ако ни препратите въпросите си в писмен вид и господин Дали ще може да ви отговори. Øh, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на комисар Дали за тази толкова интересна презентация, за това встъпително слово. Наистина показвате голяма ангажираност към вътрешния пазар и правата на потребителите. Радвам се да видя такава ангажираност. Аз работя в областта на сигурността на продуктите и наистина се зарадвах, когато чух това, което казвате, за това, че се стремите към преразглеждане на директивата за сигурността на продуктите. Но имам следния въпрос. Мислили ли сте каква ще бъде рамката на едно такова преразглеждане? Дали само общата директива за сигурността на продуктите или ще имаме връзка с новата правна рамка? Това е първият ми въпрос. Имам и втория въпрос. Знаем, че имаме някои сериозни проблеми с контрола на пазара. Трябва да се подобри доверието на потребителите, да се повиши. Ако искаме да постигнем това, трябва да гарантираме, че потребителите се чувстват сигурни, на вътрешния пазар. Проучванията на различните пазари показват, че е, те не разполагат съответните средства. Просто те не разполагат с необходимите инструменти да гарантират сигурност на вътрешния пазар. Какво прави Европейската комисия, за да се опита да привлече повече средства за органите, свързани и осъществяващи контрол на пазара? Благодаря, господин Рошфор. Мерси, месье комисар. Благодаря, Господин председател, господин е, комисар, е, аз е, високо ценя вашата амбициозна програма и в частност за обвързване на защита на потребителите с работата по акта за единния пазар тази година. Много важен кръг от въпроси и ние бихме искали да ви а, а, помогнем, а, а, за да свършите законодателната си работа, специално по альтернативното разрешаване на спорове, колкото се може по-скоро, в това число и по електронен път. В рамките на всички тези схеми обаче има един съвсем конкретен случай, по който следва да се реализира е, сериозен напредък. Тук става въпрос за преразглеждането на директивата за пакетните вакансионни пътувания. Това е една добра възможност за задълбочаване на защита на потребителите. Знаете, че тази област има е, в този конкретен случай има, има сериозно неудоволство, неудовлетвореност на потребителите, ще бъде това възможност и за по-нататъчното изграждане на вътрешния пазар, тъй като към, към днешна дата няма е, хармонизация в тази област. И понеже очакваме към средата на 2011 година да, да, да влезе тази директива за, за изменение и допълнение, явно няма да стане. Очаква се известно забавяне. Бих искал да ми дадете актуална информация. Благодаря. Душа Рапти има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Дали за неговото слово, за коментарите, които направи до този момент. Ако може да се върнем само към въпроса с колективните потребителски искове. Знаете по-добре от мен, че разглеждаме този въпрос от дълго време. Поне в Гърция това, което наблюдаваме, че че да, много баби хилово бебе, наистина това е едно мое притеснение, което изпитвам от известно време. Вчера комисар Рединг говори пред нашата комисия и някакси имаше едно усещане, че се изпитва известна дистанцираност от потребителите, не както вие описвате нещата днес. Важно е потребителите да бъдат наистина в сърцето на вътрешния пазар. Трябва да разгледаме това развитие по един положителен начин, наистина, да не предизвикваме съмнение. Може би трябва да упражните известен натиск върху своите колеги е, в комисията и да получим съобщение до края на годината. Съобщение, което пределно и ясно ще посочи какво законодателство ще бъде прието до края на 2012 година. Сега давам думата на господин Ариас. Много благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин комисаря, че е тук днес. Наистина се радвам, че Генерална дирекция Санко участва в работата по авторските права. На първо място искам да се присъединя към въпроса, зададен от господин Рошфор в връзка с альтернативното разрешаване на спорове в интернет. Много е важен този въпрос при изграждането на доверие в електронната търговия. Ако може да чуем още малко по този въпрос. При едно от нашите заседания говорихме за това, че Генерална дирекция Санко провежда проучване за въздействието на електронната търговия и за някои възможности, които ние загубихме в Европа за постигането на повече ползи при електронната търговия в Европа. Ако може и по този въпрос, ако може да чуя малко повече, да ни кажете кога ще има готов документ по този въпрос. Благодаря на всички докладчици. Сега давам възможност на господин Дали да отговори на въпросите ви. Well, with regards uh, to uh, благодаря. Сега, що се отнася до аспектите, свързани с хармонизацията на законодателството с защита на потребителите, знаете през какви трудности минаваме в момента. Трудностите проистичат най-вече от организациите за защита на потребителите в добре развитите страни, които се опасяват, че една хармонизация може да означава намаляване на защитата на правата в техните собствени държави а те са постигнали това ниво с много усилия през последните десетилетия. Спомням си, че наскоро, мисля, посетих Румъния и проведохме срещи с потребителски организации, защото аз винаги се срещам с НПО-та, където и да отида. И те ми казват ми, защо нямаме същата защита на правата, като в Швеция. И аз казвам, ами, всъщност тези права се постигат чрез един много трудоемък процес. Трябва борба да се проведе и тази борба отнема много дълго време. И мисля, че това, което трябва да правим в комисията, е да се опитваме да подсилваме стандартите, така че да се стигне до едно приемливо ниво на защита на правата на потребителите. А не а, просто да се задълбаваме в процеса на хармонизация. А, трябва да се опитваме да постигнем своята основна цел, именно защитата на гражданите на Европейския съюз. Трябва наистина да работим върху подобряването на защитата на правата на потребителите. Трябва да поставим ударение върху онези права, които трябва да достигнат приемливо ниво на защита в цяла Европа. Трябва да кажем, това е минимума, към който трябва да се стремим. И след като постигнем това, вече ще гледаме отвъд постигнатото. В идеалния случай аз съм за хармонизирането на правата, защото това, според мен, ще подсили вътрешния пазар. Аз съм твърдо убеден, че един силен вътрешен пазар ще бъде от полза за потребителите. Да, независимо какви са интересите, може да има много малки интереси, които са включени там. Но един вътрешен пазар, който действа ефективно, е от изключителна полза за потребителите. Така че това е нашата крайна и върховна цел. Но за да я постигнем, трябва да пристъпваме стъпка по стъпка. Що се отнася до приоритизирането, мисля, че в своето слово набелязах основните приоритети, които следвам а, именно аспектите свързани с сигурността, с безопасността. Това са въпроси, които разработваме и в работната група. Гледаме по- глобално, дори когато имаме договорки, тристранни договорки, като работим с Съединените щати, с Китай. Ние непрекъснато поддържаме връзка с тези страни. Скоро имахме посещение от страна на министъра в Китай. Обсъдихме тези въпроси. Аз развих тази концепция, която а, сега се а, приема като основополагаща безопасност. Това е нещо върху което аз наблягам много, че и те трябва да работят също толкова много, за да се гарантира безопасността от самото начало. Не да изразходваме прекалено много средства, за да се проверява безопасността нататък вече по веригата. Не ме разбирайте погрешно. И това го правим не искам да кажа, че, лишаваме, че се лишаваме от проверката на безопасността, но мисля, че ще постигнем много по-голяма много по-голям успех, ако подчертаваме, че трябва да се гарантира безопасност от източника. И тези въпроси, според мен, бяха разбрани от страна на Китай. Те също полагат много усилия за да гарантират безопасност на продуктите, които произвеждат. Защото и това си е логично. Китайците също заслужават качество, така както и ние заслужаваме качествени стоки. Те трябва да се погрижат за стоките, които изнасят. Тоест, ние сме предали този сигнал. Сега въпросът е свързан с колективните искове. Знаете, че аз там а, работя много, освен от инициативата за колективните а, потребителски искове, инициатива от моя страна, от господин Алмуния, госпожа Рединг, ние работим и по альтернативното разрешаване на спорове. Според мен това е от изключителен интерес за потребителите. И именно ефтини, ефтина, бърза, ефективна защита при колективните потребителски искове, бързо производство защото някои от потребителите даже се опасяват да прибягнат до такива мерки. Ние трябва да подчертаем значимостта на постигнатото и заедно можем да постигнем много резултати в полза на потребителите. Трябва че да внимаваме. Чувам някакви гласове които казват, ами защо пък да не използваме тези альтернативни начини за разрешаване на споровете и за стопанските субекти, защо не разширим приложното поле. И аз внимавам много при разширяването на приложното поле. Искам да ограничим альтернативното разрешаване на спорове до потребителите, до потребителския аспект. Ако този модел проработи добре, нека да се копира и в други отрасли но тук трябва да се постави ударение върху ограничаването на альтернативното разрешаване на спорове до потребителите. Иначе просто ще загубим концентрация, ще се размият нещата и ще се върнем години назад при прилагането на каквото и да било предложение. Поне това е моето мнение този въпрос и се надявам да получа и вашата помощ, разбира се, ако сте съгласни с моята позиция. Съобщението, да. Извинете, комуникацията наистина, тук става дума за по-различни въпроси, по-трудни въпроси. Тук трябва да променим менталитета, начина на мислене. Много работим. През последните година и половина времето лети, но от година и половина съм на този пост и знам, че наистина се работи много. Вие правите много усилия в парламента, защото приемате законодателни текстове. Но, както казах и в своята реч, всичко това ще загуби своята адекватност, ако загубим от поглед потребителите. Ако те не, не знаят какво имат на свое разположение, ако не знаят как да прилагат инструментите, които им предоставяме, към а, своята собствена ситуация, към своя собствен живот. Всъщност от това се нуждаем. Тази а, информация трябва да бъде предавана на потребителите и всъщност това е най-трудната част от моята работа защото мога да кажа от моят дълъг опит в политиката, виждам, че наистина това да предадеш информация, да предадеш едно послание, означава, че ти трябва да го повтаряш непрекъснато. Трябва да се излиза в пресата, да те показват медиите, да се правят съобщения и пак не е достатъчно трябва поне през ден да се повтаря тази информация в продължение на много-много дни и месеци, за да се превърне в, общо, в обща практика. И ние това трябва да вземем предвид. Ние това трябва да планираме, що се отнася до потребителите. Сега, по отношение на другите въпроси на госпожа Свенсон, можем да проведем двустранна среща с вас, за да обсъдим всички а, тези въпроси защото наистина се радвам, когато получавам коментари, когато получавам отзиви, които ми помагат в моята работа. Що се отнася до директивата за безопасност на продуктите, въпрос подигнат от госпожа Шалдемозе, трябва да кажа, че имаме една основна цел, да, с това преразглеждане, но най-вече тази цел се състои в премахване на а, осложняването, дублирането. Да, две системи има, които действат индивидуално и по-скоро трябва да комбинираме правилата, разпоредбите и нормите. Това всъщност е целта. Нека да упростим процедурата, и да гарантираме, че що се отнася до безопасността, говорим на един и същи език. Да не стане така, че за определени продукти не отговаря никой, те стоят някъде в нищото и никой не се грижи за безопасността. Има, разбира се, различни въпроси, които излизат на преден план. И част от нашата задача е да поставим преработването на тази директива в това повторно стартиране или побутване на вътрешния пазар. Наистина трябва да поставим тази директива в по-широката картина. Бях министр на финансите в малото продължение на 10 години и съм наясно с отпускането на средства за определени цели. Знаем какви са ни ограниченията, знаем какъв е бюджета. Сега минаваме през целият този процес на определене на бюджета за следващия финансов период. И всъщност моя апел е по-скоро общ, от общ характер. Защото, когато говорим за бюджет в тази област в сравнение с бюджетите в други области, говорим за доста по-скромни бюджети. И този факт не бива да се пренебрегва, когато провеждаме дебати. Но никога не трябва да забравяме, че каквото и да правим, ние го правим за хората. И трябва да отделяме средства, за да гарантираме, че хората са оправомощени, овластени. Аз харесвам тази дума и когато, особено когато се отнася до потребителите. Ние не трябва да се отнасяме пренебрежително към потребителите. Покровителствено трябва наистина да използваме точно такива силни думи. Трябва да подсилим всички политики по отношение на потребителите. Защото ако потребителят не купува Защото ако не виждаме съответната правилната реакция от страна на потребителите, на пазара, ще видим, че сме изхарчили на празно всички тези пари, всички средства. Опитвам се да повтарям пред всички колеги всеки път, който имам възможност, че в реалността има милиони потребители всеки час, които купуват, които упражняват своите права на пазара. И ние всъщност трябва да консолидираме всичките си усилия, за да имаме един механизъм, чрез който да получаваме отзиви. Представете си такъв случай колко власт, колко мощ ще има пазара, колко информация ще препредаваме на предприятията. По този начин те ще могат да приспособяват своите продукти, така че те да отговарят на изискванията на потребителите. И също така е много важно и за нас като законотворци да, да видим какви са изискванията там, какво се иска на този пазар. Мисля, че по този начин отговорих на този въпрос. Да, харчим съответните пари, отделяме съответните средства на правилните места, но всъщност трябва да гарантираме, че системите, които имаме, са ефективни и ефикасни. Това не е просто клише. Наистина говорим за реалностите. по настояща ми трябва да работим по това. Що се отнася до пакетните вакансионни пътувания, директивата, която се отнася до тях, наистина има известно забавяне. Основната, основните усилия се полагат от страна на комисар Рединг и ние трябва да набележим най-добрия път напред за работа по тази директива. Един основен проблем, пред който сме изправени е, че а, няма достатъчно надеждни данни, а, чрез които да оценим различните възможности за определене на политиките. Освен това, заместник председателя на комисията Калас участва в, в, в подобна оценка по отношение на билетите. И ние трябва да предприемем подобна инициатива и в тази област. Да, наистина Процесът е комплициран, сложен, но предполагам, че ще успеем да намерим начин, за да осъществим напредък. За колективните потребителски искове, мисля, че вече а, дадох така индикатори. Какво е нашето мнение? Докъде сме стигнали? Говорим за европейски колективни потребителски искове. Не говорим за другия тип колективни искове, към които ние не се стремим, никой не ги иска. Това, което се опитваме е да постигнем е да работим по един последователен начин. Както казахме, при общественото допитване по колективните искове пристигнаха 18 000 отговора. И не е лесно да се обработи цялата тази информация. Разбира се, много сме далеч от 86 хиляди коментара, които получих при а, друга моя инициатива. Не знам дали можете да го обозрете. 86 хиляди коментара. Но така или иначе, това е анализ, през който трябва да преминем, трябва да анализираме внимателно всички отзиви, които сме получили. И не разбирате, че не мога да се обвържа с някакви срокове мога да кажа, че ще излезе съобщение до края на годината, или поне това е нашата цел, към това се стремим. Опитваме се да работим бързо. И мисля, че ще постигнем успех, ще постигнем целта си. Бъдете спокойни, че моите служби и аз самия определено искаме да видим тази колона, върху която да се а, гради по нататъчните ни работа. Искаме да видим тази колона построена колкото е възможно по-скоро. А също така и когато говорим за альтернативното а, разрешаване на а, спорове, работим и по а, колективните искове онлайн, альтернативното разрешаване на спорове онлайн. Опитваме се да накараме нашите потребители да бъдат по-скоро проактивни в този механизъм на колективни потребителски искове. Знаем, запознати сме с всички проблеми на електронната търговия. Мисля, че дебатите вече са започнали в целия свят за това как да се развие електронната търговия, защото това е свещената крава, едва ли не, която бива споменавана навсякъде. Едва ли не там всеки може да прави каквото си иска с електронната търговия, да предприема каквито си иска действия и без да дължи обяснение за своите действия. Всеки може да продава каквото си поиска, без а, страх от никакво съдебно преследване. Например, фалшивите медикаменти. Също сериозна тема, върху която, по която аз работя. И по тази област работим много сериозно. Okay. Uh, I'm being told that the study а, тук ми казват колегите, че проучването за електронната търговия ще... Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани през септември. <coughs> Бихме могли да изслушаме още няколко много кратки въпроса. Вие вече дадохте и немалко отговори. Господин Шваб, госпожа Гепхарт, професор Декампус, това са ораторите. Това са колегите, на които ще дам възможност да зададат въпроси. Благодаря, господин председател. Тук по-добре, между другото, понякога човек да участва във втория кръг. Благодаря ви преди всичко за е, категоричните ангажименти, които е, поемате е, пред нашата комисия, отговаряйки дори на въпроси, които не са ви били зададени. Така, например, дали марката би могла да, нали, за въпроса търговски марки, биха могли да играят роля в отношенията B2B, т.е между е, търговци. Друг е, един въпрос е обаче за защитата на интелектуалната собственост. Вие добре знаете, че и парламентът и комисията предлагат важни стъпки в тази насока, стъпки от стратегически характер. Интелектуалната собственост играе съществена роля в днешните условия на глобализация. И а, следва да бъде от отчитана в е, всички нови е, законодателни инициативи. И е, например, във връзка с нормативната уредба на рекламите на тютюневите изделия. на второ място госпожа Рапти тук сподели е, сериозните си опасения по отношение на колективните е, потребителски искове, но, но, но тук, по отношение на, на спорове между търговци относно търговски марки, е, не би могло да се, да, да се говори за е, такива тежки процедури по разрешаване на спорове. Значи, вашият подход към альтернативното разрешаване на спорове, според мен, е много положителен и а, трябва в тази област да се постигне обща европейска позиция. Благодаря. Госпожа Гефард. Е, наистина е добре човек да се изкаже след всички останали. Е, понеже вече знае в какъв контекст да постави собствените си въпроси и съображения. Аз ви поздравявам, господин комисар, от името на европейските потребители и потребителки, е, особено в областта на альтернативното разрешаване на споровете. Е, напредъкът, който реализирате, е много, много положителен, тъй като това е една ефтина, лесна форма. Не бива за сметка на нея обаче да се отказваме от колективните средства за защита. Е, обръщам се към колегата от Португалия. И в Португалия действа една съвсем разумна система. В Германия действа такава система в областта на опазването на околната среда, така че защо да нямаме такава система на общо европейско равнище? Госпожа Санело, Санелова, която е заета в друга комисия, е, поиска да задам въпроса. Е, в Словакия, откъдето очевидно е колегата, действа една практика за някои от изделията, които се разпространяват и на западните пазари, съставките се различават, когато се разпространяват на изток. Има така неформална информация във всеки случай – вие какво бихте казали? И това просто е нечувано е, за източна Европа, качеството да е да, по-нисичко. А и, и, и, и не, просто е нечувано. Ако, ако се потвърди тази информация, какво не може да има граждани и потребители от първа и втора категория в Европа. Господин Декампус, съвсем накратко. Е, съвсем бързо. Е, господин комисар, ние знаем, че вие се отнасяте много благословно към идеята за колективната потребителска защита. Ние отбелязваме заявената днес от вас позиция. Вие, разбира се, трябва да, да обмислите различните становища, които сте получили в хода на допитването, за да излезете с, с съобщение до края на годината. Но темповете, с които работите, се различават до някъде от онези, които възприехте по альтернативното разрешаване на спорове. Знаете, настроенията на, на европейските потребители е, не винаги съответстват е, е, на политическите настроения в отношенията между държавите членки, така наречената Европа на, наци... на нациите или на националните държави. Значи, има общо желание у европейските потребители, <laughs> независимо от държавната и национална принадлежност, така че комисията би трябвало да бъде по-енергична, независимо от настроенията на държавите членки отговорите на комисаря. Дали накратко по правата на интелектуална собственост, е, естествено, в тази област е, комисията работи много усилено, комисаря Барния е водещ. Естествено, е, няма съмнение, че следва да защищаваме нашите носители на права на интелектуална собственост, в противен случай те, те не, не, не биха могли да творят. Но пък системата трябва да бъде целесообразна, да бъде, да бъде смислена, да, да не възпрепятства тези продукти на интелектуалната собственост по пътя им към потребителя. И Парламентът, разбира се, ще има възможност съвсем подробно и, и в скоро бъдеще да обсъди нашите предложения. А по колективната защита, аз напълно споделям казаното госпожа Гепхарт, необходима е, е колективната защита. Значи, на, така да се каже, е, без, е, е, без колективните съдебни средства, за правна защита, альтернативното разрешаване на спорове би било нещо като хартиен тигър. И е, така, нали, когато спорщите страни е, не успеят е, да постигнат извънсъдебна спогодба, все пак ще трябва да знаят, нали, особено ответника в случая, че нещата могат да стигнат и до съд. Така че е, не се безпокойте. Е, е, колективните правни средства за защита са на дневен ред и по тях се работи. Що се отнася до различното качество на продуктите, които се реализират съответно в Западна и в Източна Европа, естествено не може да има втора категория продукти, втора категория качество и, и потребители съответно. Ние е, наблюдаваме спазването на минималните стандарти обаче. Е, е, това е, са правомощията на комисията. Тя не би могла да направи повече. Значи, когато бях в Румъния, аз споменах е, своето посещение в Румъния, разговарях с потребителски асоциации и те повдигнаха и този въпрос. Е, е, пак ставаше дума за, за съдържанието на продуктите. Всъщност не се говореше чак толкова за различното качество, колкото за това, че е, е, просто рецептурите са, са различни. В една и съща опаковка на запад, съответно на изток, оказва се, се продават различни по своя състав изделия. И ние ще трябва да, да видим, да разговаряме с производителите, за да, за да се осведомим по-подробно. Но отново, доколкото се стандарти за качество, нищо повече не бихме могли да направим. Ам, сега, ние насочваме вниманието си върху е, колективните е, искове, наистина до, до края на годината е, и, и може би поизостава малко альтернативното разрешаване на спорове, но, но смятам ще, ще се координират и по срок тези две направления. Да, благодаря ви, господин комисар. Вие не само обявихте редица важни инициативи пред нас, а и заявихте готовността си да работите в сътрудничество с парламент по стратегията за защита на потребителите, альтернативните спорове, е, колективните искове, пакетните е, вакансионни пътувания, интелектуална собственост. Е, това са въпроси, по които те първо ще работим. Госпожа Джаки Майнер, от вашите сътрудници е тук и много други познати лица виждам от вашия екип. Е, е, възползвам се от възможността да им благодаря за е, активното съдействие, което ни оказват. Нашите искрени овации, господин комисар. Uh, um, и така, госпожи и господа, сега преминаваме към друга важна част от нашата работа във връзка с правата на потребителите в условията на информационното общество. След по-малко от час е, очакваме е, комисарката. Е, госпожа Круз, за 11.30 е насрочено нейното посещение. Та, имаме все пак, имаме време. помните, предполагам, че нашите координатори определиха, че за бъдещата работа на комисията би било много полезно да се поръча преглед, изследване, е, посветено на темата за мрежовата неутралност. Е, знаете, е, още в предишния си състав парламентът се занимава с този въпрос. Понякога в областта на далекосъобщителната политика се, се разпространяват е, такива едни е, ключови фрази, е, които лека по лека губят своя смисъл. Е, ето, ето защо поръчахме докладът, е, за, за да е, разберем, що е то мрежова неутралност. Получи се много ценен, добър доклад. Е, спомням си на времето, е, бях е, подчинен на, на един човек, който винаги по повод на доклади и работни материали ме питаше къде ви е терминологичният справочник, къде ви е списъка на съкръщенията. А много е добре, че в този а, доклад а, се съдържа именно такъв терминологичен а, справочник за унези от вас, които е, не са е, така, навлезли в тази област, е, това ще бъде особено полезно. В комисията има много хора, опитни, от друга страна, в тази област. А освен това сме привлекли и експерти господин Маркъс от консултантска фирма със седалище в Бон ще ми занимае с този въпрос по, по изследването, което поръчахме. Благодаря, господин председател. Поставете следващия диапозитив, моля. След едно кратко встъпление аз ще пристъпя към е, технологическите и економическите аспекти на мрежовата неутралност. Диференциацията на качеството е, във връзка е, с бъдещите модели на организация на, на стопанската дейност. По-нататък виждате разликите между ЕС и САЩ, както що се отнася до структурата на пазара, така и до уредбата на тази дейност. И накрая някои кратки препоръки. Най-напред трябва да кажа, че работих е, с е, много е, добри колеги, добри специалисти. Аз също успях да допринеса своя опит. Technology and policy, and in fact it was in that role that I first met Mr. Harbour. Uh, and uh, currently work as a director from the... Е, работил съм в тази е, област. Е, опитът ми обхваща всичките и аспекти, а, а, а наистина те са много. Това е, това е една цяла палитра от въпроси, към които трябва да се подходи от различни гледни точки. Сега, как да определим понятието мрежова неутралност? Е, на второ място, какви проблеми може да възникнат около това понятие и, и каква е вредата, която поне е, за сега е известна. Що се нася до определението на понятието, има много определения, ползват се много. Е, например, способността или възможността всички потребители в интернет да получат достъп до предпочитаното от тях съдържание или приложни програми. Друга възможност е целият трафик в интернет да се третира равноправно, независимо от източник, съдържание и местоназначение. На трето място е, отказ от неразумна или нецелесъобразна дискриминация. Важно е да отбележим, че е, е, диференциацията по качество, която всъщност е сърцевината на мрежовата неутралност, има своите и положителни или отрицателни аспекти. Е, диференциацията по качество може да бъде от полза и за потребителите, и за доставчиците, и всъщност действа в интернет вече в продължение на години. Загрижеността за е, нарушаването на мрежовата неутралност е, се изразява по различен начин в различни посоки. Нелоялна конкуренция, възпрепятстване на новаторството, въпроса за свободата на изразяване на мнение е, е също тук е, за осведомеността на потребителя, за защита на неговата лична неприкосновеност. Значи, в в, е, въпросите, въпросите, които попадат в кръга на мрежата неутралност, завиждате, са различни. И, и понякога е, спорът се води доста елементарно, на основата на, на черно-бялото, а всъщност материята е дяволски сложна. И трябва много да се внимава. Не целесообразните, неправилните мерки за, за уреждане на въпроса биха могли да породят повече вреда, отколкото полза. А, и какви са проблемите, които са известни в Европа? Ето виждате на екрана, Европейската комисия проведе допитване, много, много широко. И това, което установява Европейската комисия е нещо като очертава се консенсус между операторите на мрежи, доставчици е, на интернет и производители на инфраструктурни е, е, елементи, в смисъл, че към момента няма проблеми за мрежовата неутралност няма сведения, твърдят е, повечето, до които се е допитала комисията, че операторите е, провеждат политика на нелоялна, на, на, на нечестна дискриминация. Е, сега има оплаквания и някои от тях вероятно са основателни – за това, че някои мобилни оператори възпрепятстват е, достъпа на е, гласова телефония по интернет, е, че блокират възможностите на потребителите да обменят файлове директно помежду си. Берек, регулиращия орган, смята, че евентуално такива оплаквания може да имат основания – но те не са непременно в посока към нарушена неутралност на мрежата. И какъв би могъл да бъде извода от всичко това? Дайте следващия екран. Общо взето, твърде малко са документираните и категорично проблемни казуси в Еврока към днешна дата не се, няма сведения за е, е, е системна е, дискриминация, е, неоснователна дискриминация на потребителите. Разбира се, от това не следва, че размисъла по въпроса следва да бъде е, спрям. Сега, какви са техническите аспекти на мрежовата неутралност? Значи, това е въпроса за мрежовите протоколи. Въпросът за качеството. Що е то качество в интернет? Това са съществени въпроси. Много от определенията на мрежовата неутралност се свързват с предимството, което се отдава на, на даден трафик, на дадено съдържание, за сметка на друго. Е, е, виждате тук една слоеста мрежова архитектура – е, виждате най-низкия слой е, по диаграмата, който е най-близо до хардуера, до, до жицата, така да се каже. И така нагоре до, до с е, растяща степен на абстрактност до е, приложната програма. И е, тези тези мрежови слоеве разговарят, образно казано, е, с е, е, обекти от същия слой навсякъде по света. Това, това се нарича връзка точка до точка, от край до край. И разбира се, тези слоеве не могат да не минат през жицата, в края на краищата, колкото и абстрактни да са. И виждате, е, е, тази връзка става по вертикалната линия на графиката. Значи, е, средната част от тази диаграма, диаграмата на рутерите, може да бъде изключително сложна и разклонена. И тук основният въпрос за мрежовата неутралност е, обслужвайки трафика, как приоритизират всеки информационен пакет рутерите е, по пътя. И освен това, когато опашката е, стане е, много дълга, т.е. когато има задръстване, кои пакети получават предимство и кое е допустимо поведение на мрежовия оператор в тази връзка. Значи, компонентите на, на качеството, на експлуатационните характеристики на една мрежа. Първо е пропускателната способност, така наречената е, ширина на лентата. Е, по-нататък е, нещо, което трудно можем да повлияем е лагът в разпространението на информацията. Той зависи, ако щете така на краищата, от скоростта на светлината. Има, има технически ограничения. След това изоставането поради е, натрупване на трафик, е, така наречените опашки. Е, за общото качество на мрежата параметърът средно закъснение е важен, но и диапазона на изменчивост особено когато става въпрос за гласова комуникация, е, е, тук можем да говорим за е, нещо като статистически доверителен интервал. Значи както средното, така и диапазона на размаха, така да се каже, на, на вариране. И накрая загубата на, на пакети, на информационни пакети. Вероятността е, е, някой част от съобщението така и да не стигне до адресата. Сега тези неща обаче не се виждат. На времето като мрежопроектант аз знаех неща, които днес като потребител не знам, а които не ме интересуват. Потребителят не се интересува от всичко това, което чухте до тук. Той се интересува от своята субектна представа, субективна представа за качеството. И колкото и важни да са тези технически параметри, влиянието им върху вас като потребител зависи до голяма степен от това, което вършите. Тоест някои потребителски приложения са далеч по-чувствителни на, на качеството на, на мрежата, други не. Електронната почта, например, е, е, не се е влияе до такава степен докато гласовата комуникация по мрежата се влияе. Е, закъснение с повече от 150 милисекунди на, на пакетите поражда проблеми. Е, мнозина от нас тук вече, вече с е, посивели коси, може би си спомнят първите далеко съобщения между двата бряга на Атлантическия океан на времето. Е, тогава се стигаше до 270 милисекунди закъснение. При такива закъснения вече е, двете, двете, от двата края на жицата хората може да започнат да, да говорят едновременно. Е, за видеото това не е толкова важно, защото приемащата система може да буферира сигнала и по този начин да компенсира. Е, освен това, е, е, например, в разпространяваната по интернет телевизия, бързодействието на мрежата е важно, тъй като при, смяна на каналите, например, потребителят очаква това да става сравнително бързо. Какви са економическите аспекти сега на мрежовата неутралност? Три са компонентите на този економически аспект. Първо, е, диференциация по качество, економическите аспекти от закриването на мрежата и економическите аспекти на така наречените двустранни пазари. Диференциацията на качеството, добре познаваме това, не е необичайно е, на железопътната гара е, или, или във въздушния транспорт, е, да ни се предлагат места първа и втора класа е, на различна цена и ние не се оплакваме от това. От економическа гледна точка, такава качествена диференциация обикновенно е в полза не само на, на доставчика, на търговеца, а и на потребителя. Дава му повече избор, в това число и ценови но, разбира се, е, е, качествената диференциация може да бъде и във вреда на потребителя. Вторият економически аспект е економическото възпрепятстване или, или е, закриване на достъп. За какво става въпрос? Един стопански субект, е, един търговец, е, който има пазарно господство е, в един сегмент, се опитва да изнесе това господство в друг пазарен сегмент, който инак би бил конкурентен. Ето го примера тук. Вижте, седите си вие на компютъра и можете да изберете между няколко търсачки. Google, Yahoo или нещо друго. Обикновенно вашия трафик върви по, по един мрежов път. И ако доставчикът ако а, а, а, доставчикът е, е, предпочете, той може да е, ви възпрепятства достъпа до други доставчици, просто защото така му е Примерно, а, ако, ако Яхо изкупи Google, т.е. ако яхо изкупи доставчиците на, на услугата интернет, е, той може да направи така, че да направи достъпа ви до конкурентната търсачка, в случая Google, по-труден. Е, което, разбира се, е хипотетичен е, вариант тук, но, но надявам се изяснява нещата за възпрепятстването на конкуренцията. И тук основен аспект е пазарното господство. Ако някой иска да възпрепятства достъпа ми до Google, и ако имам други е, е, альтернативни варианти да се снабдя с услугата, и ако разходите за привключване, е, за преминаване от моя страна от един доставчик на друг доставчик са ниски, то а, вероятно доставчикът ми не би предприел такова поведение, защото ако ме отблъсне, аз лесно ще си отида от него. Ако обаче той може да ме задържи при себе си, то той би могъл да прави каквото си иска. Сега, двустранните пазари. Е, в един такъв пазар има, имаме платформа, която свързва двете страни на пазар. Е, един от обичайните примери е, е ефирната телевизия. Имаме един разпространител, радиоразпространител или разпръсквател, който обвързва, който свързва вас, потребителя с доставчика. И в този случай обикновено рекламодателите е, финансират издръжката на, на услугата. Е, потребителят я е, получава безплатно. А, и е, в един конвенционален пазар безплатното или под себестойност разпространение на дадена услуга е економически нерационално. В един двустранен пазар обаче е възможно това това да стане, е, като двете страни на, на, на пазара се договорят за издръжката на услугата. Това е, това е едно сравнително ново направление е, в економическата наука за пазара. Така че тук може и да не говорим за е, нарушена мрежова неутралност. Просто трябва да се запитаме кой да плати повече. Дали доставчика на съдържанието или потребителят и как да се разпредели печалбата. Това, това е просто е, въпрос, на който трябва да се търсят отговори. Е, това, това е общата картина. От тук нататък възниква въпроса за е, въздействието на всичко това върху по-нататъчните модели на организация на стопанската дейност. Възниква тук един двупосочен или двулентов модел. Когато има такъв двулентов модел, от всеки доставчик на интернет, доставчик на, широко, на високоскоростен интернет, получавате една лента, която обслужва обществения интернет, т.е. всички услуги, които ползвате и днес – с изключение, забележете обаче, на телевизията по а, интернетски протокол и гласовата а, телефония по същия протокол, тъй като тези услуги изискват особени качествени параметри. И можем да си представим един свят утре, в който обществения интернет ще съществува съвместно с така се каже, платените услуги, услуги с добавена стойност. Дали е, това е, е далечна перспектива? Не. Е, всъщност доста е, доставчици вече имат такива оферти, такива, такива предложения. Тоест, вътрешно приоритизиране е, в рамките на една мрежа, а не между няколко мрежи. И така, ние разгледахме е, четири е, альтернативни варианта на еволюция на мрежата. Единият е без промени. Друг вариант е дволентовият модел все така да се е, развива, да става все по-широко разпространен. Третият вариант е приоритетната лента, да бъде предложена на други доставчици, т.е. те да специализират в нея. И, и, и следващия вариант е управлявано гарантиране на качеството. Затова последното, различните оператори ще трябва да следят качеството на услугата и да го поддържат. От техническа гледна точка това отдавна е възможно но не се прави е, по най-различни причини, е, най-вече економически. Ние сме ги изложили в доклада. Ако имате въпроси, е, мога да, мога да ви дам повече подробности. Каква е относителната вероятност на тези четири варианта? Виждате тук в дъното на диаграмата се съдържат прогнозите на Насиско, известно име е, в мрежовия свят. И, и тук е, се говори за е, стопанските приложения на интернет и потребителските приложения. Оценките са доста достоверни. Виждате растеж, от което обаче не следва, че публичния, обществения, безплатния интернет просто ще си отиде. И сега вече относителната желателност на тези варианти, независимо от вероятността им единият или другият да вземе връх. Значи, що се нася до а, заплахата за конкуренцията? Вероятно, вторият вариант, при който е, приоритетната талента расте е, относително, без е, значителна промяна на модела, вероятно най-вече ще застраши конкуренцията. Тъй като там ще се появи растящо пазарно господство. прогнозите за сега не отдават голямо значение на тази, на тази вероятност. В дългосрочен план обаче тя е, става все по-реална. Вторият вариант е далеч по-обещаващ. А има, а има и, и вече а, варианти на практика за вътрешно диференциране на пропускателната способност, на качеството на, на достъп. Вариантът, който вероятно би бил най-привлекателен за потребителите, е онзи, при който мрежовите връзки с управляемо качество бъдат на разположение на всички доставчици. От техническа гледна точка това е възможно, от повече от 10 години вече, но по други причини не е особено вероятно. Сега ще ви занимая накратко с сравнението на положението в САЩ в сравнение с това Европейския съюз. И първо, виждате, ще разгледаме разликите на пазар, в пазарна структура, е, разликите между уредбите, нормативните и е, приложимостта на е, правото за защита на конкуренцията. Пазарната структура. Повечето европей, е, американски домакинства, почти всички, имат високоскоростен интернет, било то от е, телефонна компания или от е, кабелен оператор. В Европа това е по-скоро изключение. Кабелният интернет обслужва 38 процента от американски домакинства, на телефонните оператори се падат около 30. Значи, кабелните оператори, се, виждате, ползват с мнозинство, мажоритарен доставчик. Такова нещо няма почти никъде в Европейския съюз. От друга страна, разните конкурентни е, доставчици, е, е, виждате, някои от вас може би познават термините, които са употребени тук. Фактически предполагат господстващия да допусне конкурента в мрежата. Преди 10 години е, това го имаше в Съединените щати, през последните години намалява. В Съединените щати почти не се ползват е, тези, тези варианти. Виждате, по-малко от 2% са. От което следва, че повечето американски потребители могат да избират между един кабелен доставчик и един телефонен доставчик. Е, ползват се мобилен интернет, но в повечето случаи това не е от економическа гледна точка альтернативен продукт заместител, а допълнение. Тоест, мобилният интернет се дава като добавка към стационарния, към фиксирания. И значи повечето американски потребители са поставени в условията на дуопол. Ако сравняваме сега е, да видим каква е пазарната структура в Европейския съюз, далеч по-богата, е, първо обхватът, кабелния най-вече, е, е крайно неравен между държавите членки. И в Холандия, в Ландрия, е, в белгийската част, в Румъния, в България имаме доста широк кабелен обхват. В други, като например в Италия, почти няма. Е, второ място, е, различните е, варианти на, на влизане на конкуренция имат, за разлика от Съединените щати, сериозен относителен дял. С този споделен достъп, така наречения битстрим, Диаграмата е, е с източник от е, Европейската комисия. Е, виждате, че в много страни значителен и относителният дял на конкурентите, на, на, на влизащите на, на пазара, а не, а не на традиционния монополист. Като разликите отново са големи между държавите членки, в някои от тях почти няма конкуренти на монополист. Как е, стоят нещата нормативно? Отчасти е, уредбата е причина, отчасти е последица от преобладаващата пазарна структура. В Съединените щати не действа идеята, че пазарното господство е, е основен двигател на нормотворчеството, за разлика от Европа. В Съединените щати се прави разлика между далекосъобщителни услуги и информационни услуги. Далекосъобщителни услуги е, от е, легална гледна точка означава доставка на съобщителни услуги по мрежа, т.е. връзки. А информационните услуги е, са фактически услугите с добавена стойност, свръх комуникационните услуги, в това число съхраняване на съдържание. В Съединените щати обаче е, колкото и да е странно, съобщенията по е, е, интернет през последните 10 години са третирани като информационна услуга, т.е. изпадат от регулирането. И следователно всички мерки за насърчане на конкуренцията, за предотвратяване на дискриминацията между потребителите всъщност не действат. Е, в е, високоскоростния интернет, който се използва обаче за съобщителни услуги. Поради което, в момента в който мрежовата неутралност излезе на дневен ред, от една страна е, американските потребители ползваха по-малка степен на защита от мрежова дискриминация поради липсата на конкуренция, а от друга и нормативно е, не бяха особено защитени. И в резултат от което американски регула... регулатор сметна през декември 2010 година е, да е, въведе, да приеме решение за отворения или свободния интернет. И, и виждате, регулацията, която е введена, първо включва е, е, условия за прозрачност. Различни, между другото, от действащите е, в Европа след изменението през 2009 на нормативната уредба. Втората норма, която е въведена, е забрана за блокирането. Доставчикът не може да възпрепятства достъп. За операторите на стационарни мрежи вече действаше доста строго правило, пропуснах да, да кажа. За мобилните оператори също, макар и в, по-мека форма, те нямат право да забраняват достъпа, примерно, до място в интернет или до гласова телефония по интернет, както и е, интернетска телевизия. Доколкото обаче е, тези услуги са в конкуренция с доставчика на мобилната телефония. И третото правило е забрана на нецелесообразната или неразумната дискриминация. И разбира се, тук трудно ще определят самите те, самия регулатор, що е то неразумна дискриминация. Как стоят нещата в Европа? Е, уреден е конкурентния достъп. Уредбата е много различна. Е, уредбата е, бе изменена и допълнена през 2009 година. Транспонирането и всъщност крайният срок за транспониране настъпи вчера. Е, изрична европейска политика е потребителите да имат свободен достъп до предпочитаните от тях съдържание, приложения и услуги. Е, по-нататък е, доставчикът трябва да осведоми потребителя за възприятата практика по отношение управлението на трафика и на трето място господстващите на пазара трябва да се ангажират с минимални стандарти за качество Конкурентното право в Европа може да, да, да има е, полза за преодоляване на мрежовата дискриминация, за гарантиране на мрежова неутралност, колкото и да не се използва. В Съединените щати дори това не е възможно. Е, законодателството за защита на, на конкуренцията в Съединените щати всъщност е несъвместимо с мерките, които регулиращия орган може да приеме. Тоест, двете, двете не могат да се приложат едновременно. Какви са препоръките? Е, не, не, не особено радикални. Виждате, не, не, не се различават особено от мнението на комисията, на Европейската или на, на БЕРЕК. Е, първо, е, докато не стане ясно как изменението от 2009 година действат на практика, да, да не се прави друго. Второ, е, необходими са повече изследвания, и технически, и политически. От една страна за, за по, по-доброто определяне и количествено изразяване на качеството на мрежата Що се отнася до минималните стандарти за качество на услугата, е, оставаме с впечатлението, че държавите членки не са наясно как, как изобщо биха подходили към налагането на тези стандарти, ако те се окажат необходими. И тук отново трябва да се е, проучи въпрос. На трето място за блокирането на гласовата телефония по интернет, диференцираното таксуване – е, тези, тези оплаквания на потребителите би трябвало да се проучат е, по-подробно. И оттам нататък естественият въпрос е, ако направеното през 2009 не даде резултат, какво да се прави. Смятаме, че на този етап е преждевременно да се търси отговор на този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за обстойната презентация. Както казахте, нашата комисия отговаряше за сериозните изменения, които доведоха до по-голямо качество на услугите и за предвиждането на гаранции. Введохме и нови мерки, за да могат потребителите да сменят провайдера по-бързо. Това е свързано и с продължителността на договорите. Ако договорът е с дълъг срок, потребители не може да се възползва от бързо развиващите се технологии. Този факт е отчетен. Комисарът ще дойде скоро и ще поговори за директивата и нейното изпълнение. Имаме около 10 минути за въпроси. Преди това искам да приветствам посетителите, две групи. Групата на госпожа Лекрипс, 20 посетители, а и групата на господин Гьоринс току-що дойде. Ако използвате интернет, и предполагам, че мнозина от вас правят това с най-различна цел, Фейсбук и така нататък, тези презентации са предназначени за вас. Ресорният комисар в областта ще дойде след малко, за да представя плановете за в бъдеще. Надявам се, че тази информация ще ви е интересна. Имате ли въпроси към Скок Марка си, въпросите, които се сегна той? Първо ще дам думата на колега, който отдавна работи в тази сфера, Хелмстрюм. Всъщност нямам много въпроси. Презентацията бе ясна. Стори ми съвсем логична, разумна. Вие споменахте за иновациите като важен елемент на мрежовата неутралност. За мен това е централният елемент от гледната точка на потребителя. Основният ми проблем е следния. Следващото следващия е европейски скайп е малка фирма в Европа, никой не знае къде се намира тя и се притеснявам че когато една фирма стане успешна, на малка фирма, далеко съобщителните компании веднага се свързват с нея и казват, бизнесът ви се развива много добре. Много жалко би било обаче да ви се забавя връзката до интернет. Така се убиват мечтите на всеки един предприемач. Това е основното нещо, което ме притеснява. Има една такава шведска прохождаща фирма, която се сблъсква с такива проблеми и това е наистина сериозно опасение. Искам аз да се включа към това, което казахте. Един от основните въпроси, които се повдигат пред нас, той е свързан до голяма степен с презентацията, е економическото моделиране. Област, в, в която искам да получа малко повече информация от Маркос. Той представя евентуалната еволюция на стопанските модели и на таблицата показа таб... компании като Google и Yahoo – които имат много приходи от реклама, разчитат обаче от информационните пластове, за да стигне посланието им до потребителя. И посредниците питат, каква е ползата за нас? Имаме ли право на дял от печалбата? Това, което казвате за Skype също е важно. Това е търговски субект. И гласовите услуги изискват качество на услугата, качество на принасянето. Тези услуги са в пряка конкуренция с други услуги. И въпросът е дали посредниците, носителите имат право да налагат такси за това, че пренасят скайп. Е, това са въпроси, които са в ресора на регулаторните органи. Може би ще трябва да се намесим на пазара по-активно, защото ще се стигне до все по-голямо напрежение между всичките стопански субекти при тази нам многоредова система, за която споменахте. Всеки би трябвало да извлича печалба, която да е пропорционална на усилията, които се влага. Това е в идеалния случай – Дискриминацията може да се преодолее чрез повече конкуренция, чрез правомощите, с които разполагаме. Но по-принципният въпрос е дали доставците на далеко съобщителни услуги няма да се опитат да извлекат по-голяма печалба, което ще се отрази и на конкуренцията. Преди да дам думата на Скот Маркъс, има ли други колеги с въпрос? Заповядайте за отговор. Съвсем уместни въпроси. Основателни са вашите притеснения. Да не стане така, че мрежата да прече на новациите. Много услуги не стигат до пазара, евентуално, защото просто никога не са минали през системата. Но за това просто не знаем, нямаме информация. Що се отнася до налагането на такси от преносителите за услугите, това е сложен въпрос. Не можем да кажем, че доставците не получават сума за услугите. Те получават сума от потребителите за услугата, която предоставят, която принасят. Това е доминиращият момент днес. И въпросът, който задават доставчиците, могат ли да извършат печалба от другата страна на пазара? Ако се спомните моите диапозитиви, имаше два доставчици на услуги. Единият е към потребителя, другия към търсачката. Това не е задължително да е един и същ доставчик. Доставчик, който ми предоставя широколентов интернет, не е задължително да е в договорно отношение с Google и Yahoo. В някои случаи може да, има, да няма изобщо никакви договорни отношения. Що се отнася до таксите за Skype? Skype бе един от субектите, с който се свързахме, И проблемите с Skype наистина са доста сериозни. С тях се занимава и регулатора – Ако доставчика слага наценка на цената за качеството на услугата, която предоставя, според мен това е съвсем нормален модел. Таксата е по-голяма, ако се предоставя по-бърза услуга. Това е съвсем нормално и уместно според мен. Положението става по-сложно, когато искат да обложат с такси другата страна на пазара. Друг въпрос, който интересува доста колеги, засегнахте го отчасти, блокирането. Вече водихме оживена дискусия, когато разглеждахме далеко съобщителния пакет, нарушенията на права, авторските права, блокирането на трафика между потребители също бе засегнато. То е свързано и с мрежовата неутралност. Един от мрежовите оператори казаха, че трафика между потребители не е услуга, на която гледаме приоритетно. Ще забавим тази услуга, която отнема голяма част от капацитета на лентата, Има един въпрос, който не засегнахте. Е, този въпрос не го засегнахте изрично, но искам да разбера какво мислите, какво може да стане в това отношение. Много от слушателите в залата, предполагам, ползват е, интернет. И въпросът е дали доставчиците трябва да носят повече отговорност, ако мрежата им се използва за пренос на незаконен трафик. То това са все аспекти, по които искам да чуя какво мислите. Може ли да се реши проблема или ще се остане за винаги този проблем в сегашното устройство на интернет? В САЩ се говори за способността да се постига достъп до законно съдържание, което човек предпочита. В Европа положението е малко по-различно. При трафика между юзерите не може винаги да говорим за нарушение на авторските права. Има си съвсем законен такъв трафик. Кабелният доставчик КамКест в САЩ имаше проблем, защото се намесваше с трафика между, в трафика между потребителите. Като на практика блокираше предаването на, до голяма степен на информацията, без да информира клиента, че върши това и даже първоначално опроверга съобщенията в печата, Например, Виста мога да кажа, че ако изхождаме представката, че дискриминацията на качество може да е легитимно, ако потребителя е информиран и ако мотивите са основателни, то обменянето на информация между потребителите не е чак толкова важно гледна точка на времето, не, времето не е толкова важен фактор, колкото преди гласовата телефония може да не получи толкова приоритетно внимание. Но определено според мен не трябва да се блокира трафика между потребители. Комисарят е на път към залата, затова ще се възползвам от възможността да задам още един въпрос. Относно дефинициите на мрежова неутралност, посочихте, че според някои това понятие означава, цитирам, трафика по мрежата да се третира равнопоставено, независимо какъв е източника и дестинацията му. Но мисля, че ви веднага отвърлихте тази идея, като казахте, че това никога не е било така в интернет. Идеята, че трафика е равен, явно не почива на солидни доказателства. Въпросът е дали в бъдеще не искаме трафика да е равнопоставен. Има такива кръгове, които искат по това и искат законодателство, което да урежда равнопоставеността на трафика. Какво мислите по този въпрос? Е, това е според мен от основните въпроси, свързани с е, това, което от нас като законодателен орган се иска. От техническа и економическа гледна точка втората дефиниция е погрешна като идея. Има солидни економически аргументи, че е хубаво да има известна диференциация. Това е в полза на потребителя, стига тя да не е свързана с е, нарушаване на конкуренцията. В литературата и в пресата се изтъкват аргументи, че в интернет е, винаги се е спазва принципа от край до край – Приоритизирането бе част в първоначалните спецификации за интернет от 1981 година, ако видите пресещащата мрежа на интернет, ARPANET, Нейните спецификации бяха изградени от една компания, за която съм работил, BBN, 69-та година. И понятието, че качеството на услугата е чуждо на интернет е съвсем погрешно. Моята фирма отговаряше за представянето на гласови услуги по интернет е, за военните. През 80-те и 90-те години приоритизирането на обслужването си има своята дълга история, според мен. А в економически план има солиден аргумент че трябва да има приоритизирането на някои типове трафик, стига това да не води до дискриминация. Няма нищо нередно в това. Благодаря. Благодаря, че представихте това проучване. Както казах, колегите, които проявяват интерес, сред тях съм и аз, могат да получат копия от проучването. Аз предоставих копия на комисарката, за да го прочете и тя през уикенда вкъщи. Заключението от това проучване подкрепят и вашите собствени заключения в вашия документ и резултатите от срещата на върха, посветена на мрежовата неутралност. И така, Скот Маркос, много ви благодаря. Мисля, че заслужавате аплодисменти за положените усилия. Uh, so, uh, colleagues, we now uh, move on to, um, uh, to... Сега ще дам думата на комисаря, госпожа Нелия Крюс, която е добре позната за нашата комисия. Те ще не запознат Тя ще говори в, по линия на структурния диалог, който водим с комисарите. С нейни колеги вече водихме такъв диалог по работните програми. Разполагаме с таблица някои от основните инициативи, за които ще споменете. Искам да ви поканя да представите вашите идеи. След това ще дам думата за въпроси. Добре дошла, госпожо комисар. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Добро утро на всички. За мен наистина истинско е удоволствие да бъда тук сред вас и това ме кара да се чувствам като че ли наистина можем да обменяме мнения искрено. Това означава, че аз мога да се извличам полуки от казаното от вас. И казвам това преди да навляза в дългия списък от теми, които имаме да обсъждаме. Вчера Бях в Париж, наистина много стимулиращо посещение за мен там. Искам да кажа, че на, на вас, на комисията и на други членове на Европейския парламент, които са заинтересовани от дигиталната и онлайн економиката, там бяхме посрещнати от президента на Франция, господин Саркози и разгледахме тези приоритети в дневния ред за цифровата програма. И в крайна сметка това е част от ежедневната ни работа в рамките на работата с 27 държави членки. В крайна сметка ние разработваме цифровата економика, изпълняваме програмата за цифровите технологии. Провели сме и заседания с вас тук в парламента и наистина беше изумително за мен да видя колко много хора участват в тази програма и виждат какво е заложено на карта и какво може да се промени в нашето гражданско общество ще видим една голяма промяна в начина, под който подхождаме към проблемите в и економиката. Наистина много а, важен момент за бъдещето на телекомуникациите в Европа, тъй като сега вече ревизираните правила влизат в сила. Тук може да сложите, че това е свършено. Една отбелязка, че това е свършено. Аз съм особено благодарна на вашата комисия за това, че помогна за оформянето и подобрението на регулаторната рамка, която се стреми към последователност в принципите, върху които е основана, както и в полагането на нови разпоредби, чрез които да се посрещнат предизвикателството, многото предизвикателство за бъдеще. Ако ми позволите да го кажа, нашата задача е да контролираме транспонирането на ревизираната телекомуникационна рамкова директива от държавите членки и това е в центъра на тази годишния доклад за напредъка на телекомуникационните пазари. Това е основната ни отговорност. След приемането на дигиталната програма, комисията реши да приспособи своята традиционна система за отчитане и докладване за следващия 16-ти доклад по напредъка и да издаде един по-широко обхватен доклад по програмата за цифровите технологии. Тоест, това може би не е най-добрият начин да го наречем Digital Attenda Scoreboard, този доклад не е най-елегантния, но тези два свързани документа ще бъдат публикувани до края на месеца. Само три държави членки са приключили всички стъпки при прилагането на рамката. Повечето държави членки са близо до финализирането, но в някои има така значително забавяне мога да кажа, че до този момент при четири държави има сериозно забавяне. Искам да подчертая отново обаче, че няма да се поколебаем да започне процедури за нарушаване, ако има несъвместимост или пък ако директивата не се транспонира бързо. Това го казвам не за тези, които са приложили директивата изцяло, а за тези, които не са постигнали успех в това направление. Както знаете, наскоро публикувахме своето съобщение про мрежовата неутралност, много важен документ, като резултатите бяха набрани чрез обществено допитане и чрез една среща на върха между парламента и комисията. Проведохме един такъв, на такава среща на високо ниво и вашата комисия игра много важна роля. Комисията ще бъде много обдителна, за да се гарантират правилата и спазване на правилата за прозрачност, качество на услугите и възможността да се смени оператора. И по този начин мисля, че ако се прилагат тези принципи, ще гарантираме неутралност и справедливост на принципите в интернет. Комисията помоли Берек да проведе така едно проучване, свързано с отворен и неутрален интернет, като целта е да се гарантира прозрачност, качество на услугите и безпроблемност на предаването на интернет трафик. Комисията ще публикува до края на годината всякакви случаи, които са посочени в това проучване, които задръстват или водят до неподходящ бавен интернет трафик ще бъдат предприяти и съответни, ще бъдат приложени съответните правила и ще бъдат предприяти съответните законодателни инициативи. Универсалните услуги в контекста на широко лентови интернет, тук отново имахме обществено допитване миналата година. Това е още един друг важен въпрос, по който ние трябва да постигнем много внимателен баланс между различните важни обществени е, интереси смятам, че проекто доклада на комисията ИМКО по универсалната услуга и по телефонът 112 получих информация, че вчера сте гласували този документ и там имаме постигането на този много добър баланс. По-късно тази година ще докладвам пред парламента и съвета какви са резултатите от общественото допитване и ще определим как комисията смята, че трябва да се развият европейските правила в тази насока. Сега съвсем накратко по телефона телефона 112. Нека да ви напомня, че ревизираната регулаторна рамка значително поуцили задълженията в връзка с спешния номер 112. Задължения, свързани с информация за местонахождението на обаждащия си, както и факта, че гражданите с увреждания трябва да имат равен достъп до този телефон, заедно с всички останали трябва да подчертая, че техническия прогрес ще бъде значително ограничен, ако хората не знаят, че тази услуга просто не, се, не, съ, че не съществува. Днес аз бях шокирана да разбера, че всеки четвърти европейски гражданин, едва всеки четвърти е наясно, че може да прозвани на номер 112 при спешен случай, независимо какво е къде се намира в Европейския съюз. Това трябва да се промени. Не можем да си играем с живота на хората. А, също така да спомена съвсем накратко Е-кол или електронното обаждане, т.е. една система за електронни обаждания с оперативна съместимост в Европа, въз основа на спешния номер 112, като това се смята за особено важно при намаляването на смъртните случаи при катастрофи на пътищата и сериозността на нараняванията. Ще, това е много голям приоритет за комисията и ние скоро ще приемем препоръки към държавите членки. Това е една от трите законодателни мерки, която се стреми а, да има такава услуга за електронно обаждане, внедрена във всички а, превозни средства, получили типово одобрение от 2015 година насам. Сега нека да споменем роуминга. Ромингът има значение за хората, които пътуват по работа, за туристите и нека да си го кажем за всички хора, които живеят в Европейския съюз. Настоящите правила защитават потребителите а, за определения период, но не решават основния проблем. И а, той е свързан с конкуренцията и забаването на инерцията при цените на дребно. Ние трябва да решим всички а, проблеми. Тоест, тук виждаме, че на пазара тази задача не е свършена както трябва и ние трябва да се намесим. Тук можем да подходим хибридно, т.е. да имаме някакви структурни елементи, които подпомагат влизането на пазара и подпомагат потребителите да им се представи целият набор от избор, който имат за роуминг услугите. Също така се нуждаем от някои защитни правила и клаузи преди тези структурни мерки за защита да станат напълно готови. Мисля, че до лятото този документ, това предложение ще бъде готово за приемане. Искам да благодаря на вашата комисия, на вашия председател за вашето подкрепящо становище за доклада на комисията ИТРЕ във връзка с стратегията на комисията за широко летовия интернет. Мисля, че интересът на европейските потребители трябва да е в центъра на нашите усилия. Какво означава това обаче? Да създаваме повече мотиви за инвеститорите, като например проектът Bonds Initiative, който беше представен на 28 февруари, който е насочен именно към тестването на нови потенциални финансови инструменти. А също така и за създаването на нови мрежи за в бъдеще, в транспорта, в енергетиката, в ИКТ, включително и в широко лентовия интернет като разбира се това се обмисля, провеждаме семинар в комисията и всички подкрепят тази идея. Ще се вземе решение, официално решение, доста скоро. Тук имаме много важното прилагане, подходящо а, прилагане. Тук имаме между 6 и 15 пъти по-голямо финансиране и смятаме, че разликата в финансирането ще се заличи до 2020 година. Много е важно да, да имаме работа, сериозна работа, която да се върши по широко лентовия интернет, защото това е важно за ИКТ услугите и за гражданите като цяло. Ползите се само мултиплицират, но въпросът е ние да подпомогнем този процес. Никъде този процес не е толкова подчертан, колкото при услугите по електронното правителство. Ние се опитваме да създадем една ефективна система, като същото време даваме повече правомощия на гражданите и стопанските предприятия. Поради тази причина е план за действие за 2011-2015 година, който целеше да направи обществения, публичния сектор в Европа много по-устойчив, много по гъвкъв е толкова важен. Разработването на един пазар в цифровите технологии е ключов фактор за повишаването на вътрешното търсене и за повишаването на конкурентоспособността на нашата економика. Електронната търговия е в основата на този стремеж към бъдещето. Поради тази причина искам да ви благодаря за приноса, който получихме от работната група на ИМКО във връзка с електронната търговия. Проучих доклада, който доведе до създаването на резолюцията на 21 септември 2010 година и смятам, че това напълно съответства на програмата за цифровите технологии за Европа. Смятам, че вашият принос е незаменим и е безкрайно ценен в при преразглеждането в средносрочен план на програмата за цифровата технология, която трябва да приключи до края на 2012 година. Още нещо, което е изключително значение за потребителите е електронното здравеопазване. Тук можем да видим наистина ползата от ИКТ. Тук ще спомена различните мерки, които сме предложили през 2012 година за минималния набор от данни за пациентите, което да гарантира оперативната съвместимост на медицинските картони. Тоест, трябва да се събират важни данни за пациентите, които обаче са пострадали при инцидент в държава различна от държавата, в която живеят. Също така ние започваме е, един проект за активното и здравословно остаряване, за да можем да доведем до подобряване на качеството на живота на възрастните хора. Важно е да се полагат е, грижи за тях и е, това ще доведе и до нов растеж и възможности за Европа трябва да се включат и контролни средства за хроничните болести, превенцията и технологиите, асистиращите технологии. Това са някои от проектите, които са разработени на базата на ИКТ и са свързани с здравеопазването. Надяваме се, че те ще бъдат налични за в бъдеще за всички. Въпросът е обаче да получим използването на онлайн услуги. Гражданите трябва да се чувстват достатъчно сигурни, за да ги използват. Властите и стопанските предприятия трябва да могат да идентифицират тези ползватели. Също както и при интернет, тези услуги трябва да бъдат ефективно предоставени в трансграничен план. С тази цел, както публичният, така и частния сектор искат електронна идентификация, за да се гарантира сигурен достъп до техните онлайн услуги. Въпреки това обаче виждаме истински провал, когато тези услуги се предоставят в трансграничен план. А това трябва да се получава качествено в рамките на целия Европейски съюз тази причина предлагаме правна рамка за държавите членки, които да приемат електронните идентификации от други държави членки. Тези инициативи са много важни в акта за вътрешния пазар. Получихме 450 отговора при провеждането на обществените консултации и ще продължим с изследването на резултатите, тяхното проучване и през юни месец. Наистина виждаме безброй възможности, безброй възможности за обмен както на по-обща, така и на по-конкретна, по-специфична информация. И смятам, че много парламентаристи ще се ангажират в мобилизирането на ресурси и идеи, за да могат да подкрепят нашите действия. Що се отнася до стимулирането на предоставянето и търсенето на нови услуги, ние също разбираме важността на веб достъпността. Комисията прави някои предложения, които да гарантират, че интернет страниците от публичния сектор и онези, които предлагат услуги на гражданите, ще бъдат напълно достъпни до 2015 година. Поради тази причина ние провеждаме оценка на въздействието, за да видим кои са най-добрите опции, които включват евентуално националното законодателство, което ще доведе до ефикасно и хармонизирано прилагане на достъпността, веб достъпността в целия Европейски съюз. Това включва дългогодишни усилия от страна на комисията при приоритизирането на електронната достъпност в различни области на законодателството, заедно с нашите планове за електронното правителство. Важно е да се набере инерция към конвенцията на Обединените нации във връзка с правата на хората с увреждания. Наистина интернет не е толкова достъпен, колкото трябва да бъде, но ние предприемаме всички мерки, за да подобрим ситуацията. Знам, господин председател, че всички ние се тревожим за а, киберсигурността. Предприемаме действия за това, както на европейско ниво, така и отвъд това. Много са важни спешните действия, да се, да се подобри а, законодателното предложение за ЕНИЗА, Агенцията за информационна сигурност. По този начин ние ще подобрим капацитета и възможностите за функциониране. Работим в близко сътрудничество с държавите членки, за да можем да ускорим прилагането на плана за действие за защитата на инфраструктурата по предоставяне на изключително важна информация. Ние също така сме установили близко сътрудничество с нашите партньори от Съединените щати Провели сме много а, важни, интересни срещи с а, нашите наистина партньори, мога да ги нарека, от Съединените щати. Е, заедно с а, моята колега от комисията Сесилия Малстрион. Говорим там за киберсигурността. И двете наистина предприемаме бързи действия, да се приложат подходящите мерки и се надяваме в крайна сметка да сме изготвили в най-скоро бъдеще списък с мерки, които да се прилагат. Важно е да се постигне стандартизация на ИКТ продуктите, услугите и приложенията. Използват се много важни стандарти в редица приложения, в редица устройства, но те не се подчиняват на европейски стандарти. Какво имам предвид? Тук нямаме стандарти, които да са посочени, които да са определени от Европейска организация по стандартизацията. А тук говоря за наистина различни стандарти, които се разработват от организации, признати в световен мащаб. Ние трябва да гарантираме, че тези стандарти се използват в Европа, например в обществените поръчки, но също така и при всички законодателни действия и действия по разработване на политиките. За съжаление, не всички стандарти, които се разработват, са подходящи, се разработват по подходящ начин. Тоест, ние трябва да изберем стандарти, които са подходящи за европейските обществени поръчки, и тези стандарти трябва да се подчиняват на стандартизирани правила. Надяваме се да постигнем това в обозримо бъдеще. Това ще бъдат стандарти, които са разработени чрез един прозрачен процес и те ще представляват гръбначния стълб на интернет, който се използва днес и който ще се използва и в утрешния ден. И ако ми разрешете, господин председател, да приключа с една тема, която е много важна, така наречения Cloud Computing. Миналия понеделник проведохме кръгла маса с така заинтересовани страни, които играят много важна роля в тази, в тази проблематика и решихме да започнем обществени консултации, като разработим програма за така наречения Cloud Computing до края на годината. Искаме наистина всички да участват в този процес и да имат храна за мисълта, но не само храна за мисълта. Трябва просто да им дадем думата, да им дадем възможността да излязат с инициативи, да кажат какво е заложено на карта, какво рискуваме и да видим какво е важно да направим. Следващото поколение ИКТ ще умножи драстично, радикално възможностите за събиране на данни, за умяна и обработка на данните. И дори системите ще имат възможността да взимат автоматизирани решения. Използването на данните и системите ще ни помогне да стигнем до по-зелено, до по-добро общество, но пък не искаме гражданите да си представят, че създаваме някакъв кошмар по Орвел. Имайки предвид обаче комплексността, взаимообвързаността, регулациите, не можем да кажем, че винаги можем да сложим защита по отношение на неприкосновеността. Затова тази неприкосновеност трябва да се вземе предвид при самото проектиране. Това означава, че ще предприемем наистина отговорни действия. Също така трябва да разработим решения, софтуерни решения, които да позволят на гражданите да не бъдат непрекъснато, да се откачат понякога или за постоянно от своята мрежовизирана среда. Тази идея, както и много други в момента се обсъждат от експертната група която работят по така наречения Internet of Things. Наистина, това е много дълъг списък, по който работим, но просто искам да ви представя съвсем накратко върху какво работим и чакам с нетърпение вашите конструктивни идеи, въпроси, коментари наистина, защото те ще допринесат за много важната ни работа по тези значими въпроси, по тази значима проблематика. Ще помогнете на моите мисли. Благодаря. Well, indeed, uh, some... Благодаря ви сърдечно, госпожо комисар, за ясно заявените важни инициативи. Както и вие сама посочихте, нашата комисия внимателно следи вашата работа в рамките на, на широкия ни мандат за вътрешния пазар и защитата на потребителите. Много добре е, че е, идвате при нас е, след като вчера изтече срока за въвеждането на пакета е, в далеко съобщенията. В директивата за правата на ползвателите ние включихме сериозни права, и, и ние особено държим на тяхната реализация. Е, аз ще ви задам първи въпрос, ще дам възможност след това и на други, е, е, но, но е, нека кажа, ние особено държим да, да продължите работа в това отношение и вашата класация в цифровата област трябва да съдържа важни параметри от областта на потребителската защита, в това число за прозрачността, за, за договорните условия е, срокове за, за привключване от един оператор на друг, за смяна на номера. Така, в качеството си на един от докладчиците, аз, аз бих искал да ви задам въпрос. И първо ще дам възможност на различните докладчици, които работят е, по информационното общество. Господин Ариас, е, ви вие го споменахте, аз особено му благодаря за това, че той ръководи нашата работна група по цифровия пазар, господин Рошфор, докладчик по альтернативните форми на разрешаване на спорове. И госпожа Рапти, която с успех прокара важния си доклад през комисията вчера, мисля единодушно. Е, и аз съм удовлетворен, че вие вече сте отбелязали някои от нейните препоръки. След това госпожа Вайле, господин Енгстром е и госпожа Виле. Но Благодаря. Господин Ария задава въпрос. Благодаря ви, госпожа комисар, за експозето, за примера, който давате в, в тази област, новата цифрова епоха, в която живеем. Нека ви уверя, че е, аз много активно работя в нашата работна група. Знам, че вие бяхте възпрепятствана е, да ни посетите, но Генералната дирекция, която ръководите, е, участва много активно в разискванията в работната група, за което ви благодаря. Е, бих искал да спомена форума ЕГХ, е, в който вие участвахте във Франция, една много важна инициатива Наистина трябва да се определят правила на играта в мрежата, в интернет. И това трябва да бъдат глобални, световни правила, понеже интернет е, е естествено световна мрежа. И правилата трябва да са такива, че да е, възпрепятстват е, незаконната дейност. Е, Рапор, Рупърт Мърдок, например, говори за необходимостта рано. е, хората да бъдат образовани е, в тази цифрова област, за да се възползват от е, огромния и потенциал. Възнамерява ли комисията следователно да предприеме някакви инициативи е, за ранната, от ранна детска възраст, просвета в областта на цифровите технологии. Господин Рошфор, Госпожо заместник председател на комисията, Малкам Барбър, нашия председател, спомена тук альтернативното разрешаване на спорове и то електронната му форма, т.е. в интернет. Инак има различни форми на альтернативно разрешаване на спорове от известно време вече в Европейския съюз. Повече от 750 са те. Крайно време е да се пристъпи към е, електронизация, цифровизация и на този процес. Е, и във всеки случай двете инициативи, едната за директива, другата за регламент, следва да бъдат тясно обвързани помежду си, понеже в крайна краща това, което представлява интерес за потребителя, е да му се реши проблемът, независимо по какъв начин, независимо по, е, чрез каква технология е, е, е придобита в случая стоката е, е, е извършена е, сделката. Е, не остава много време, мисля. Срокът е до, до края на 2012 година е, за въвеждането на кодекс на правата в интернет. Как смятате да подходите към широкото разпространение на този кодекс? Е, вие казахте в вашето експозе, че взривообразно се развиват тази област много, много динамично и е, възнамерявате ли, смятате ли е, вие, че е, правата в интернет е, следва да бъдат е, прогласявани, е, обнародвани по е, сегменти, по, по аспекти на дейността в интернет е, и в това число какво ще кажете за защитата най-вече на малките и средните предприятия? Госпожа Рапти, благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз с голямо удовлетворение чух казаното от вас за общоевропейския спешен номер 112. Е, нашата комисия също гласува съответния доклад. Е, е, и този доклад бе плод на много продължителна, упорита работа, е, на, на тясно сътрудничество между всички докладчици в Сянка. Е, всички политически групи, много колеги наистина участваха. Нашият секретарят, нашите сътрудници също бяха привлечени в тези усилия. Казвам ви го, за да, за да ви дам представа за е, значението, което отдаваме на този номер за спешна помощ 112. Е, и ви уверявам в пълната ни подкрепа. Аз е, бих е, искал да чуя по-подробно какви ще бъдат последващите действия на комисията. На второ място въпроса за охраната, за, за безопасността в мрежата. Е, в тази връзка агенцията е, е, ЕНИЗА е, как ще се предпази самата тя, понеже кибернетичните атаки, мрежовите атаки не биха подминали и самата агенция. Благодаря. Нека чуем отговорите на комисарката. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви в качеството ви на докладчик за зададените въпроси. Аз а, съм ви благодарна на всички докладчици и докладчици в сянка за полаганите усилия. Аз си давам сметка, че те са в съзвучие с собствените ни усилия. Благодаря ви за любезните думи, които отправяте към моите служби и знаете, че те, както винаги, са и ще бъдат на ваше разположение. Подходите ни може и да са различни, но целта ни е една. Що се отнася до, до далекосъобщителните услуги, <laughs> Случайно е, разбира се, просто съвпадение, че е, е, днешният ни разговор се провежда един ден след изтичането на срока за въвеждане на пакета. Пък да, да знам, може и да сте го планирали, господин председател. Едно, вие споменахте въпросите за прозрачността, за преминаването от оператор на оператор. Това, това са много, много важни неща. Най-вече за е, е, това абонатите да знаят, че могат да си сменят оператор. По прозрачността има нови е, норми, които дават възможност за по-голяма съпоставимост, затова потребителят по-лесно да може да сравнява операторите и по качество, и по, и по достъп до неотложно необходими услуги, ограниченията на достъп, управлението на трафика, условия за подновяване и прекратяване на договорите – това са все много важни аспекти наистина на, на договорните отношения между абонати и доставчици и, и, и наистина прозрачността е изключително важна, така че абонатът, потребителят да направи своя осведомен избор. При включване от оператор на оператора, е съответно пренасене на номера, срокът е един работен ден е, първоначално сключения договор не би трябвало да бъде за срок повече от две години, но потребителят може да настоява договора да е не по-дълъг от 12 месеца. Най-сетне реда за прекратяване на договора да не възпрепятства потребителя, абоната да променя своя доставчик, макар и неформално, т.е. Да, да не го затруднява прекомерно. И всичко това ние ще го следим. Господин Рошфор, кодекса до 2012. Изграждането на доверие в цифровата среда е много важно. Значи, липсата на, на доверие в цифровата среда би затруднило съществено нейното развитие. И ние вече работим за съставянето на един основен кодекс на правата на, на ползвателите в интернет. И, и то именно за да вдъхнем повече увереност, да повишим доверието на потребителите е, в електронните услуги. Като казваме, че повече хора трябва да ползват интернет, Нали, на този етап сме на, на не повече от 27-8%. Тоест 27-8% от европейците така и не са а, опирали до интернет. И в крайна краща всеки е свободен до избере, но поне трябва да знае какво пропуска, от какво се лишава. А от друга страна, ако нещата опират до довери, до съответни опасения на потребителите, ние наистина трябва да градим доверието. Е, кодексът се основава на е, е, ръководството на Европейския съюз за потребителите и ползвателите в интернет. Доклад Чикариес, благодаря ви и на вас за любезните думи. Какъв е залогът тук? Вчера, преди да се е, обяви е, голямата инициатива за Довил, ние много направихме въпросите за интернет да попаднат на масата на всяка държава членка и не, и не само държавите членки. Но фактът, че тази наша идея се подема от е, Г8, които заседава вдовил, е нещо много отрадно. И това, че днес Вдовил Г8 ще обсъждат и тези въпроси, е много показателен. Тоест, ние не можем да ги пренебрегнем, не можем да ги подметем под, под килима. И, и от тук става ясно значението на този кръг от въпроси за постигането на целите по С 2020. И без цифровизация, без а, интернет, а, просто забравете. 2020 а, ще се окаже непостижима цел. Аз е, винаги съм подхождал обаче прагматично към нещата. Ако ще се регулира, ако ще се регламентира, трябва да се регламентира но което се подава на, на регламентиране. А, и във всеки случай трябва да се борави с реални явления, а, а, а не с абстрактни е, принципи. Е, няма, няма никакъв смисъл да се приема, още повече, нещо беззъбо. зъбо. Изказването на Мърдок е изключително интересно. Ако не сте го чели, хвърлете му един поглед. Е, според мен това е най- най-впечатляващото изказване напоследък. И, и да, защото се говори за просвет, за образование, за новите поколения. И аз и по-рано съм казвала, господин председател, по този въпрос, по, по, по този кръг от въпроси, младите са ни съветниците. Аз е, по време на предишния си мандат поканих е, мастити професори е, в връзка с ресора си тогава. Не може да разчитам на тях. Днес обаче, в качеството на консултанти, аз се нуждая от, от младите. И даже колкото се може по-млади. Даже, даже е, е, едно 12 годишно, какво, дете ли да го наречем, е, има какво да даде. Значи, не можем повече да разчитаме на подходите от миналия век. Иначе си губим времето. А, а, аз винаги, когато се срещам с младежи, е, така, случайно, е, задавам един и същ въпрос. Онези, които се занимават с, с Фейсбук, Твитър и, и, и, и какво ли не. Питам ги, какво очаквате да, да, да стане в, в тази област е, след 3 години? И те всички в отговор на този въпрос първо се засмиват. Защото тук не става дума и, и дума не може да става за години. Веднъж на три месечи е нещата е, се преобразяват. И разбира се, ние трябва да си вършим работата както, както е, е редно, зачитайки цялата демократична процедура. Е, трябва да се допитаме до всички, пък парламента, пък съвета. Сега, аз, аз съм ваш е, пръв защитник, да знаете, но ако не си даваме сметка, че докато ние вървим по своята е, изпитана, отъпкана процедурна пътека, е, е, светът ни чака, е, не, не, просто дълбоко се заблуждаваме. Освен това, ако ми позволите да, да ви приобщя към, към, към своите намерения, на, наистина, би трябвало да се, да се върнем на въпроса за образованието, за, за просветата, да видим къде бихме могли да помогнем. Би било много добре. Госпожа Рапкай, е, комисията ще следи този въпрос е, в рамките на следващия годишен обзор. Става въпрос за номер 112. И, и разбира се, комисията е, има правомощия да приеме е, актове за техническо усъвършенстване на системата. Пак пак за, този, за спешния номер 112, но, но разбира се, преди всичко националните ведомства, националните регулатори са длъжни да приемат национални критерии за е, прецизност и надежност на информацията за местонахождението на е, обаждащия се абонат. Сега, Ениза Аз ще се възползвам, ако ми позволите от вашия въпрос да заявя, че, че но сме много горди. И аз и колегите комисари от това, че успяхме да обединим различните а, заинтересовани органи парламента, съвета и комисията, наред с с екип а, от а, експерти, това число а, Европейската централна банка участва, Европейската инвестиционна банка участва. Предполагам, ще спазим срока следващата седмица, от 1 юни да започнем работа. И, и аз се гордея от това, че нещо, което обичайно би отнело години, ще свършим за няколко месеца. Стига да проявим необходимата гъвкавост. И вече, ние като говорим за, за сигурността, за, за безопасността в интернет, Европейската агенция е експертът в случая. Така понеже ние, ние гледаме много сериозно на, на проблема за кибератаките. Утре е, има заседание на съвета. Този въпрос ще бъде на дневен ред. Ще дадем актуална информация и не, не са важни нещата от рода на, на, на седалище, местонахождение или нещо подобно. Става въпрос за функционалните задачи. Тук трябва да има един специализиран оперативен екип в рамките на ЕНИЗА и той да бъде високо мобилен и бързо да може да реагира на заявките за помощ. Да има достъп до, до европейските мрежи при това. Понеже това, това е един високо квалифициран екип от големи специалисти, просто трябва да им дадем свобода на действие, да се възползваме максимално от тях. Благодаря. Да, благодаря ви. Аз зададените въпроси а, а, разтвориха а, поле за много, много широк размисъл и дискусия. А, сега а, още три въпроса, тъй като а, ни изтича времето. Нашите усърдно работещи преводачи ще следва да излязат в почивка през след 5-6 минути. Позволете ми да благодаря на комисарката да изрази високата си оценка за работата, която върши. Два кратки въпроса, ако ми позволите. Сигурността в мрежата, това, че е, се допитвате до най-младите, разчитайки на тяхната изобретателност, но пък е, младите по-безогледно поемат рискове и а, са склонни да общуват с машините по един доста лекомислен, наивен начин. Така че, ей, без да, чер, да черта, да вещая апокалипсис, с нечие знание, съзнателно или не, е, възникват е, сериозни сривове в мрежата и, и е толкова по-опасно е, в електронната среда да се съхранява жизненно важна информация за, за, за здравния статус, например. Вторият въпрос е за по-нататъчните капиталовложения в високоскоростния интернет. В Германия е, и в селските райони е, е, има разпространение на, на, на, на подобни възможности. Структурните фондове могат да бъдат използвани за това, но има ли пари? Останало ли е нещо в касичката? А ще има ли и, и за напред? Благодаря. Благодаря, господин Екстрам. Има думата. Благодаря, госпожо комисар. Е, цифровия един пазар е, е, е много вълнуваща идея. Добре би било наистина да има <clears throat> по-широк <clears throat> потребителски избор е, в интернет. Е, при това обаче законодателната сфера е, трябва да, да, да бъде реформирана. Така че, например, търговците да могат лесно да получават общоевропейски лицензии или, или разрешителни. Онзи ден комисарят Барние представи така наречената пътна карта по въпросите за интелектуалната собственост и откровено казано аз а, просто не ги виждам. Реформите, които са необходими, за да се положат основите на цифровия единен пазар. Ще коментирате ли? Това е въпросът ми. Ам, сигурен съм, че <laughs> госпожа Крус казва председателят има какво да каже по този въпрос. И господин Биле накрая. Искам да ви благодаря, госпожо комисар, за чудесното експозе. От името на колегите депутати, но от името на всички европейци, които пътуват за намаляването на цената на роуминга. И вие знаете, както и аз, че пазарът не работи добре. Това, което опитахме на европейско равнище преди това, не работи добре и се радвам, че се опитаме да направим нещо ново. Ще публикувате документ на 22 юни. В медиите успяхме да прочетем за максималните тавани за роуминг. Може ли да потвърдите дали тази информация е вярна? Има ли такива тавани? Вярно ли е, че до 2014 година максималната цена ще е 24 евроцента, а за свалянето на съдържание от мрежата цената, максималната цена през 2014 ще е 50 евроцента? Също относно Cloud Computing, един нов изчислителен метод, който много бързо се развива. До 2014 се очаква от него да постъпят до 35 милиарда евро, което означава, че с е, този метод предприемачите могат да намалят разходите по информационни технологии, а и разхода на енергия. Но това пак е свързано пък и с проблеми като защитата на данните – по-настоящем, доколкото знам, Европейската комисия е в преговори, е, извършва обществени допитвания. Може ли вземете отношение и по този въпрос, който е бележи доста бързо развитие? Госпожо комисар. Ще започна с пресечната точка в всички тези въпроси. Позицията на малки и средния бизнес. Малките и средни предприятия, както знаем, са гръбнака на економиката. Когато говорим за економически растеж, заедост, те са на първо място. За какво става дума? когато обсъждаме тези въпроси. Въпросът е, че малки и средния бизнес е свързан с всички тези въпроси. Средния, малки и трансграничния бизнес. И за мен идеята е не всичко да стане по-прозрачно, но да тече повече информация да стане ясно, че ние не говорим само за единния пазар, а за дигитален единен пазар. И по двата въпроса има много работа в контекста за правата за интелектуална собственост. Съвсем сигур... съгласна съм, че още не сме постигнали крайния резултат, но знаете, решението се взима от колегиума, знаете каква е моята позиция. Аз настоям да не спираме само с тези зелени книги и с обществени допитвания. Трябва да имаме някакъв резултат решение на проблема. Във връзка с разговорите с другите колеги, които сте водили, промените в технологиите са много важни. Ние все още говорим на базата на нашия опит от вчера, но не трябва да забравяме за това, което предстои утре. Относно правата на интелектуална собственост, всеки творец трябва да получи достойно заплащане за своя труд. И ако няма адекватна защита, това ще срине професията на тези талантливи творци. Ако не погледнем назад в миналото и напред в бъдещето, ще допуснем грешка. Като правата на това собствено собственост не само музиката, но и данните. Ако не решим този проблем, ще продължава да има нелегални действия, които не винаги се извършват умишлено. Понякога тези действия се извършват просто защото няма друга възможност. Не си въдете погрешна преценка, че става въпрос само за младите. Много нараства съдържанието, което се предоставя Далечния изток идват всички продукти. Но там идва иновация. В крайните части на Запада силната страна е съдържанието. Какво правим ние? Една економическа сила в света, ние купуваме продукциите от двете страни, от изток и от запад, не можем да си позволим това. Е, ние самите трябва да развиваме някаква стопанска дейност. Е, ние трябва да играем някаква роля в всички тези събития. За това става въпрос. Затова е толкова важно да се инвестира в широколента в интернет. На фона на всичко това се нуждаем много от системи, които да работят на технологии и то на актуални технологии, да са обезпечени с съответната инфраструктура. Както знаете, през март организирах среща с изпълнителните директори на всички стопански субекти, активни в сектора, радио и, и телевизионни разпространители, далеко съобщителни компании. И аз казах, не искам да ви вземам вашите функции, вие си имате отговорности – и трябва да измислите как да подходите творчески към разкриващите се възможности, да мислите новаторски, да измислите нови стопански модели. А инвестиционният аспект на широколентовия интернет 270 милиарда евро или 250, така или иначе сумата е сериозна. никой няма да инвестира, ако няма печалба. Затова не трябва да забравяме. Това е съвсем нормално в капитализма. И така, за какво става дума? Тези, които искат да предоставят съдържание, трябва да получат възможност. И пак стигаме до въпроса, който повдигнахте. Трябва да се намери съответната организация, за да се изпълни тази цел – Напълно съм сигурна, че има нужда от повече мерки, не само публикуване на зелени книги. Cloud Computing, този новаторски изчислителен метод, засегнахме го, за роуминга. Не мога да потвърдя цифрите сега. Напълно съм съгласна, че при Cloud Computing много важно е да се защитават данните. Този защитен метод е много интересен и за малки и средния бизнес. Във връзка с структурните фондове, инвестициите, структурните фондове, фонда за сближаване са на лице. Е, между другото, трябва да бъдат използвани. Говори се за създаването на фонд за енергийна инфраструктура, за интернет, ИКТ. Идеята се обсъжда в колегиума. Тогава ще се разкрие възможност тогава ще имаме по-силна позиция и ще се разкрият повече възможности. Относно младеща, киберсигурността, това са въпроси, за които носим голяма отговорност. Младите хора са уязвими. Те също са обект на внимание в нашия подход. Трябва да предоставяме информация на младежите, че когато натиснат бутон изпращане, поемат риск, В тази сфера вече се предприемат много инициативи. Трябва да работим и с родителите. Така стигам до първото, което казах. Дава ми се сметка, че понякога младежите са много по-напред с материала от родителите. Трябва да се проведе просветна кампания сред родителите. Не може да рискуват с своите деца, не могат да ги оставят е, те да поемат е, рискове в интернет пространството. Благодаря, че отговорите на въпросите и следните много други важни е, въпроси. Радвам се, че дойдохте тук и ни дадохте възможност да помислим за бъдещето на дигиталната програма. Благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана. Благодаря на преводачите. Аплодисменти и за тях. Очакваме се видим отново с вас в бъдещата ни работа. Следващото заседание на комисията е 14 юни, 3 часа. 15 и 16 след това. Очаквам да ви видя отново тогава. Обявявам заседанието за закрито.